Дами и господа, заседанието започва. Е, откривам днешното заседание, което е публично, така че е, всички е, слушатели, които проявяват интерес, имат възможност да седнат и да се чувстват добре дошли. Тези, които нямат такава възможност, могат да останат прави, но бих искал да помоля всички да спазват пълна тишина, е, с, да говорят само тези, на които председателя на заседанието даде думата. Днес следобъчното заседание е много важно. Е, то се предава е, през камера в интернет, така че е, е, целият свят е, гледа бюджетната комисия на Европейския парламент. Това ни утешава от това, че прекалено рано е, си прекъснахме отпуската. На повечето от нас е, предсрочно се прибраха от отпуска. Бих искал да ви пожелая е, добре дошли е, тази есен, по-скоро в края на това лято, в началото на тази есен. Искам най-вече да пожелая добре дошли на нашите нови членки, членове, които ще преживеят вълнуващо, така, с вълнение първата си бюджетна сесия. Е, всъщност, е, е, нашия първи работен ден съвпада с първия учебен ден за децата в Белгия, 1 септември така че работата ни ще бъде напрегната. Ще ми бъде необходимо вашето сътрудничество, за да поддържаме предвидения ритъм, който ще бъде доста активен. Е, им ще се спрем на много въпроси, на обемиста документация. Е, виждате кои е, са точките, предвидени в дневния ред. Одобряване на протокола от предходни създания, които вече сте получили. И освен това пакет от информации изготвени от политиката за вътрешни политики на Европейския парламент върху интеринституционалното споразумение от 17 май 2006 година. Споразумение, възоснова на което ние изготвяме нашия бюджет. Бих искал е, специално да поздравя господин Семета, когато ще чуем в рамките на обмен на мнения, е, защото той е кандидат за член на Европейската комисия. По същия повод бих искал да помоля председателя на Комисията за бюджетен контрол също е, да се е, изкаже. Е, той няма да може да присъства лично и затова е, не, един от негови, втория му заместник председател е упълномощен да се изкаже от негово име. Е, Всъщност, е, е, ако няма забележки по протокола от 27 юли, приемаме, че той е, се приема. Основната следобед ще бъде посветена на размяната на мнения с господин Семета. След това ще изслушаме изказването на господин Сориян, който е докладчик в нашата комисия на проекто бюджета за 2010 година. Той е изготвил два документа които ви бяха раздадени. А след това предвиждаме размяна на мнения. Господин Владимир Манка е докладчик върху проекто бюджета за 2010 година на Европейския парламент Помолих господин Джани Питела, бивш колега от бюджетната комисия, да присъства на днешното заседание, защото е, вчера, по-скоро с нощи, на заседанието на бюрото, е, той беше определен за един от заместник-председателите на Европейския парламент, който да отговаря за бюджета. Е, бюрото на парламента все още не е заело официална позиция. Това е ново бюро, което се учредило с нощи, но е, за да спечелим е, време, може би ще бъде е интересно да чуем един от заместник председателите, който ще ни запознае с някои решения. В 18.30 е, има заседание на координаторите, а утре сутринта в 9 часа ще продължим работата си с изслушване е, на мнения на лица, е, които отговарят за бурята, която вилня в южната част на Франция. Ние предлагаме средство от фонда Солидарност, а по доклада на ВУТА ние предвиждаме и много точки от дневния ред, които трябва да обсъдим. В съобщенията на а, председателя, съобщения на председателя а, са включени в Copy News. Виждате е, на какви езици е, е, е разпространен доклада. Едва ли е, е разпространен на всички езици на членовете на нашата комисия. Е, но няма да се връщам на е, проучванията, които в момента се осъществяват е, и няма да ви съобщавам датите, които вече са съобщени в Евроюст. За това, за да печеля време, минавам веднага към следващата точка от дневния ред, а именно одобряването на протокола от заседанието на 23 июни 2009 година. Това е последното заседание на предходната комисия и е, протокола от първото заседание на нашата комисия от 21 юли 2009 година. Ако няма възражения, предлагам да е, приемем, че тези протоколи са одобрени. Сега стигам до четвърта точка от дневния ред, а именно размяна на мнения с, с номинирания за комисар господин Семета. Е, вероятно си спомняте, е, скъпи колеги, че госпожа Грибовскайте, е, която беше комисар, отговарящ за бюджета от 2004 година насам, се подложи на избори на народа на Литва и е, благодарение на поста, който заемаше в Брюксел, тя беше избрана триумфално. Много се радваме за нея и е, правителството на Литва е, е, определи господин Семета да я замести, който преди това е бил министр на финансите в правителството на Литва. Е, оказваме се в е, е, специфично положение. Е, господин Самета, между другото, е, не е единствен. Има и други двама номинирани комисари, които утре ще се изправят пред съответните комисии на Европейския парламент. Е, положението, в което те се намират е специфично, защото ние трябва да преценим и евентуално да одобрим избора, който е направен от Европейския съвет и съответно да преценим е, дали решението на господин Баросо да повери този пост на господин Семета, докато изтече мандата на настоящата Европейска комисия. Така че днес е, обсъждаме е, назначението на господин Семета е, до края на мандата на сегашната Европейска комисия. Господин Калас е, по решение е, на трилога от юли е, беше временно назначен комисар по бюджетните въпроси. А, на председателски съвет на Европейския парламент се реши да няма официално изслушване на господин Семета, както обикновено това става в началото на мандата на е, новоназначени комисари, в момента ще има само размяна на мнения. Тоест, това е едно упростено изслушване. Е, в този дух ние изпратихме писмени въпроси на господин Семета, е, въпросите са писмени е, от общ характер. Изготвени са от комисията. Господин е, Семета съответно отговори писменно на тези въпроси. И за това сега бих се обърнал към него с молба да ни запознае устно с отговорите на въпросите, да се представи да ни каже как възнамерява да изпълнява длъжността си и как ще осъществява връзката с Европейския парламент. След което ви предлагам да проведем кратка дискусия, умяна на мнения, да дадем думата на координаторите и после при е, упростена е, процедура за улавяне на погледа на председателя ще дам възможност на унези депутати, които искат да зададат въпроси, да ги зададат на господин Семета. Господин номиниран комисар, добре дошъл, имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искал а да направя един кратък увод в това, което бих искал да кажа пред всички вас и след това да дам възможност да бъдат зададени въпроси допълнително и да се отговори. Но сега е, ще ми позволите да премина народния си език. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа! За мен наистина е много голяма чест да участвам в заседанието на вашата комисия и да се представя пред вас пряко избраните делегати, които в тези наистина трудни времена избраха нелеката задача да работят в Комисията по бюджета. Едно поле на изключително а, важни а, и отговорни дела. Днес Европа преминава през един период на много ярки предизвикателства. Ние трябва не само да мислим за възстановяването економическото на нашата а, общност, но също и да мислим за това а, как а, да преодолеем една втора, една възможност за втора вълна на сриване економическо. Така че нямаме никакво време за губене. Независимо колко много сме се концентрирали върху настоящата економическа ситуация, ние, въпреки всичко, трябва да не забравяме, че кризата, при която сме, изправи, е, сме изправени, е не само трудност. Тя предоставя и възможности и много отговорности. Ние сме отговорни пред бъдещите поколения да създадем устойчиво, стабилно и добро бъдеще за тях. Ето защо аз не се съмнявам, че вие знаете много добре, че ние трябва а, да променим Европа и да се променим за Европа. Моята досегашна работа беше свързана до голяма степен с реформи в моята собствена страна. Моето активно, а, пряко участие а, в а, преобразуването на Литва, така че тя да може да стане един достоен първопра... пълноправен член на Европейския съюз, наистина беше изключително важно. Моите задължения като министър на финансите ми позволиха и всъщност ме принудиха да придоби изключително дълбоко познаване на политическите и техническите аспекти на бюджета в рамките на Европейския съюз. Този опит ме научи също така и как по-добре да разбирам значимостта на междуинституционалните взаимоотношения. Аз съм твърд поддържник на този принцип и за това ще се а, боря а за все по-близкото и конструктивно сътрудничество с парламента. Аз, като член на правителството и представител на своята родина в съвета, при, а, придобих много пряки впечатления а, от работата с а, парламента и работата между институциите. И така, във връзка с бюджета за 2010 година, искам да кажа, че това е една, най, една много важна, за да не кажа най-важната и също време много трудна задача. Знам от своя опит, че преговорите никога не са лесни, когато става въпрос за финансови средства, за пари. Преговорите във връзка с бюджета за 2010 година ще бъдат много сложни, но не само поради нормалните разлики в мнението и позицията на отдалните държави членки, но и поради проблемите свързани с публичните финанси и неизменните а, напрежения по отношение на бюджетните дела между държавите членки. Като резултат от много големите изменения, които настъпиха в правната среда, здравият разум и гъвкавостта ще бъдат много ценни качества, които не трябва да бъдат пренебрегвани, а напротив развивани още повече, за да не бъде поставена на карта а, успеха на, в постигането на крайната цел, а именно бюджет за 2010 година. Ние ще имаме нужда не само да установим най-добрия възможен баланс между необходимостта за точно и правилно прилагане на новите разпоредби, но също и за стабилното и а, последователно а, създаване на устой... възможности за устойчиво развитие. Това би било един много добър сигнал, политически сигнал за стабилност, а в този, което е много важно в този период на економическа нестабилност и проблеми. Това ще покаже на всички, че институциите на Европейския съюз могат да работят заедно, могат да работят добре и да се концентрират върху най-важните въпроси. Това първо. На второ място трябва да подчертая, че ние трябва да поставим реалните финансови основи на политическите приоритети за Европейския съюз. въпреки че чухме някои изолирани, но все пак оптимистични доклади от някои от държавите членки по отношение на някои сектори в економиката, ние все още знаем, че европейските граждани а, са дълбоко загрижени от економическата ситуация като цяло в общността. Едно изследване, което беше е, публикувано, през август, показва, че всеки трети гражданин на Европейския съюз се чувства стресиран поради липсата на стабилност, социална сигурност, поради увеличаващата се безработица или пък страх от загубване на настояща работа. Економическата рецесия и, резултати, и резултиращите от това напрежения по отношение на публичните финанси остават наистина най-болезнената тема за много от правителствата на държавите членки също така. Освен това, трябва да подчертая, че а, не само трябва да бъде прият бюджета а, с, по най, възможно най-добрия начин, но и той трябва да изпълни своята мисия. Ние трябва да направим така, че в Европа теоретичните възможности, които се предоставят от един такъв бюджет, да бъдат приложени на практика и разпределението на финансовите средства да подпомогне най-доброто, да даде възможност за развиване на потенциала и в същото време да подпомогне бенефициерите във всяка държава членка. Времето е кратко. Ето защо ние не трябва да го забравяме и много бързо да намерим решенията, и без никакво забавяне да ги приложим тези решения, а именно да съкратим и да улесним процеса на предоставяне и достигане на европейските средства от Брюксел до бенефициера, до гражданина на Европейския съюз, който има нужда от тях аз ще направя всичко възможно, ще положа максимални усилия, за да го постигна. Освен това, аз съм убеден, че имаме достатъчно ресурси на свое разположение и съответно възможности, а за да подобрим по-нататък финансовите регламенти, т.е. да опростим начините и механизмите, което ще ни предостави възможност да създадем един солиден баланс между финансовата дисциплина, отчетността, отговорността, прозрачността и простотата в бюджетните дела. Възможността да допринеса към осъществяване на бюджетната реформа в Европейския съюз за мен означава уникална задача и историческа задача, което без никакво съмнение е не само чест, но и много голяма отговорност за мен. Аз съм убеден поддържник на промяната, на това, че има нужда от такава реформа и тя трябва да бъде завършена политическото късогледство по отношение на изказвания като платил съм и искам да получавам а, също така или искам всичко, което съм дал като средства да си го получа обратно, а, трябва да бъде заменено с само един стандарт, а именно за най-обективното възможно оценяване на бюджета Тоест да разглеждаме бюджета на Европейския съюз като европейска инвестиция в името и интереса на европейските хора, на жителите на Европейския съюз в съответствие с тази линия принципа е, че трябва нашите инвестиции да бъдат по-добре насочени и фокусирани върху справянето с най-наболелите въпроси и най-належащите нужди на икономиката на Европейския съюз. По мое мнение, днес ние имаме нужда от много гъвкави и опростени а, финансови механизми. Имайки това предвид, ние трябва да мислим за бюджет, който да е способен а, да реагира много бързо и адекватно на непрекъснато и бързо променящата се среда и да може да отговаря и посреща нуждите на гражданите на Европейския съюз. Напълно разбираемо е, че тази бюджетна реформа трябва да бъде навременна и точно осъществена. Аз се надявам, че тези възможности ще ни дадат шанса да работим заедно с Европейския парламент. И аз съм готов за един конструктивен и открит диалог и сътрудничество, базиращо се на а, взаимно разбирателство с Европейския парламент и с уважаемите членове на Комисията по бюджета. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси с нетърпение. Благодаря ви много. Вашето изказване и беше кратко, но същевременно съдържа програма, истинска програма за действие. Сега ще дам думата на координаторите, които желаят да вземат думата. Ласло Сурян, който с нетърпение очакваше да се изкаже. Имате, имате дума. Напротив, господин председател, много съм търпелив, но ще ще се изкажа на матерния ми език, защото в крайна сметка мисля, че това е основно право на европейския гражданин да чуе своя представител на матерния си език. И така че е, радвам се, че вие говорихте на матерния си език и аз продължавам на унгарски. Радвам се, че в изказването на комисара основната нишка беше разума. Разума в бюджетната програма, това означава нови ресурси, нови средства за постигане на нови цели. Господин Солян, извинете, има проблеми с френски превод. Е, като че ли има микрофония с португалски и френски, извинете. Също времено чуваме и, и органа на Бах, така че много моля е, техниците да ни помогнат. Добре, ще се опитам да... Ще започна от начало. Всичко е наред. Пред, пред, надявам се, че комисията ще продължи да бъде наш партньор за взаимно за обмен на мнения и за търсене на решения в областта на енергийната сигурност. Надявам се, че ще имаме все по-добро сътрудничество с Европейската комисия в тази област. Е, господин е, предложения комисар е, предлага едно по-прозрачно структуриране на бюджета за бъдеща. Председателя на комисията. А, размишлява отдавна по тези въпроси и ние като парламент бихме искали да видиме в скоро време конкретни резултати. Просто искаме едни е, истински конкретни резултати в тази област. Вие споменахте, че, трябва, че на многобройните проблеми трябва да се намерят бързи отговори. Да, прав сте, това въжи за всички за институции на Европейския съюз. Да се намерят е, бързи и е, ефективни отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени. Надявам се, че наистина подобни е, решения ще могат да бъдат намерени. Още веднъж искам да ви поздравя за това, че се изказахте на матерния си език защото наистина само чрез матерния език можем да, получ... да имаме една, една истина комуникация. Аз наистина поздравявам всички колеги, които се изказват на матерния си език и ги пред... Прикан... приканвам и другите да направят това. Благодаря ви. Ние... А... А сме съгласни с вас. Но ако искате, господин Суриан, да ви подкрепи изцяло, трябва да научите и унгарски все пак, струва ми се, господин Самета. Благодаря ви. Аз се казвам Йохан Фарм и съм представител на Швеция. Аз съм новия координатор на социалистическата група. Първо бих искал да пожелая добре дошъл е, и мисля, че е, е много радостно, че сте между нас. Мандата ви е, ще се сведе само до няколко месеца, но въпреки това е важно да задам няколко политически въпроса. Прочетох отговорите ви на въпросите, прочетох биографията ви. Вие сте високо квалифициран, бил сте министър на финансите. Може е, да се намери нещо по-добро, но все пак има някои политически въпроси, по които трябва да се вземат важни решения. Първо, по бюджета за 2010 година. Вие говорихте за тежестта на Европейския съюз е, при настоящата економическа криза. Е, естествено, че има план за възстановяване на економиката, recovery plan, обаче какво ни липсва? Липсва ни финансиране. И при дискусиите по бюджета трябва да се намерят е, средствата в рамките на 2,4 милиарда. 2,4 милиарда за възстановяване на економиката. Вероятно сте мислил по този въпрос. Имате ли някакви идеи, изобщо някакви идеи за решение на е, е конфликта, който възниква между Европейския парламент, но и колегите ви от съвета? Защото не говорим само за план за възстановяване, говорим и за а, други улеснения, говорим за финансова помощ, например, и така нататък. Има и друг въпрос, е, който е не по-малко важен е, и който е дългосрочен. Става въпрос за средносрочната оценка на финансовата рамка преди лятната вакансия е, парламента гласува доклада на господин Бъргел е, по тази е, оценка по средата на мандата на финансовата рамка. Госпожа Либа Скандер направи много предложения. И на няколко пъти ние на няколко пъти поставихме този въпрос. Няма достатъчно средства по категория 4 външна политика няма средства за технологичния институт. И защо трябва да се улеснят много неща. И не трябва да се бавим. И за това ще ви бъда много е, признателен, е, ако ми кажете какъв е вашия график, е, от каква гледна точка възприемате, каква позиция ще вземе комисията спрямо средносрочната оценка на финансовата рамка. Някакво нещо конкретно по политическите ви приоритети? Господин председателя, благодаря ви, скъпи колега. Господин Рико, който също е координатор. Гарига. Салвадоре Гарига. Ноеста, казва председателя. С други думи, го няма. Да. Добре, тогава госпожа Йенсен. Да, да, господин председател. Благодаря ви. Като координатор на групата на либералите бих искала да благодаря на господин Семета за това, че дойде в Европейския парламент и е, е, направи това встъпително слово. А мисля, че идеите, които изложихте днес, са много конструктивни. Но все пак е, трябва да кажа, че е, въпросите, които е, най-живо ме интересуват, съвпадат с интересите, които вече зададе преждеговорявшия. Става въпрос за гъвкавостта в европейския бюджет, защото през последните години видяхме как Европейската комисия и то комисията Баросо се опита да реагира бързо на промените, които настъпват по света и в световната економика. И се установи, че това далеч не е лесно, защото европейската бюджетна система никак не е гъвкава когато се изготвят програми, системата е подходяща, но когато има нещо непредвидено, не може почти нищо да се направи. И заради това е, ни е интересно да чуем какво възнамерявате да направите, е, за да стане е, бюджета за 2010 година по гъвкъв Откъде е, да се намерят пари, за да потръгнат отново е, проектите по, енергия, по енергията и също да се постигне съгласие по тези е, проекти? Новите проекти по Киото. Всички са съгласни, но все пак, за да се направи нещо конкретно, трябва Европейския съюз да инвестира в инфраструктури откъде е, ще дойдат парите. На този въпрос така и не сме получили отговор. Имаме проблеми и по външната политика. Е, примерно, понякога възникват нови нужди, като например в Палестина, как да се финансира мирния процес. Изобщо, е, какви са по-дългосрочните ви цели? всеки път ние се оказваме дълбоко изненадани. Е, установява се, че нещо се е случило, но не са предвидени средства по бюджет. Е, какво мислите, господин комисар, господин номиниран комисар, какво мислите по прилагането е, на Лисабонския договор? Е, по бюджета за 2010 година има споразумение. Този бюджет е да се изпълни по силата на старите правила, т.е. Е, нищо няма да променяме, защото не можем да променим правилата. Но след 1 януари 2010 година ще трябва да започне нов процес по нови правила. Какви инициативи ще поемете, господин комисар, тази есен, за да се справим с предизвикателствата по прилагането на Лисабонския договор? Какъв график си представяте в финансовата сфера? Благодаря, шеф Ан Елга Трюпел. Ви, господин председател. Аз също ще говоря родния си език. Бих искала първо да благодаря на, госп... на предложения комисар за неговото изказване. Аз съм координатор на Зелените и мисля, че не, ви... не бих ви очудила, ако ви попитам как да свържеме кризата, последиците от кризата с проблемите, свързани с промените в климата и всеобщото затопляне. Това е наша е, загриженост, но това е и загриженост на целия Европейски съюз. Днес не става дума за планиране, за дългосрочно платиране, тъй като в момента обсъждаме идните няколко месеца. Става дума за бюджета за 2010 година само. Но, а как мислите, дали структурните фондове за 2010 биха могли да послужат за така наречено озеленяване за е, една по-екологична политика, примерно изолиране на държавните, на публичните сгради. Дали още през 10, 2010 година ще може да се предприемат подобни мерки и да се прилага една много по-екологична политика във всички области. дали кризата може по някакъв начин да се отрази положително на политиките в областта на екологичната, като например се насърчава а, производството на биологична енергия. Смятате ли, че това е едно добро решение, че това са добри предложения? Нека не забравяме, че тази криза разтърси основно економиките, но дали не можем да използваме тази криза а, е, за а, е, отделяне на допълнителни средства, примерно за стипендии по линията на Ерасмус, за обучение на млади хора, които а, е, след това биха могли да намерят своето място на пазара на труда, защото в а, про, про, противен случай а, е, ние а, е, не бихме били конкурентноспособни. Пом... Нека да помислиме, че какъв пазар ще бъде Китай за устойчивите продукти и нека не забравяме, че можем да се възползваме от това. Виждам, че координаторите са а, е, наистина в много добра форма, много енергични. Е, пред само е, искам да ви припомня, че господин Семета ще довърши мандата на госпожа Крибакайте. Сега възможно е, разбира се, той да бъде поканен за член на следващата Европейска комисия и, то, и тогава наистина ще организираме едно официално изслушване. За момента обаче става дума ста, само за довършване на мандата. Така че а, за момента става дума за първото четене и второто четене на бюджет 2010 година. А, е, някои колеги вече задават така задълбочени въпроси на господин Семета, каква би била неговата политика, ако трябва да управлява бюджета на Европейския съюз в близките няколко години. Но нека не забравяме, че днес става дума за така една много по-скромна цел и една по-краткосрочна цел. И сега давам думата на нашия последен координатор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Господин председател, мисля, че аз ще преповтора казаното от колегите, но ще се огранича с а, Хоризонта 2010 година. Да, трудно е за господин комисара, защото на практика той се качва във влак в движение. Но мисля, че той отлично отговори на въпросите, защото свърза бюджета 2010 година с последиците от финансовата криза. Същевременно той свърза това с е, приемането на амбициозни проекти, на новаторски идеи. За мен е, е, лично подобни е, идеи като че ли няма в проекто бюджета. Струва ми се, че този проект, бюджет като че ли не е е само едно продължение на свършеното до сега и като че ли не взема предвид последиците от финансовата криза за отделните страни и за нашите съграждани. Струва ми се, че не разполагаме с достатъчно поле за действие. Струва ми се, че трябва да бъдем малко по-амбициозни ние в крайна сметка ние сме представители на европейските граждани и не можем да затваряме очи, е, не можем да, отвър... да отвръщаме глава. Не може Европейския съюз да не вземе предвид последиците, социалните последици от кризата. в, под... Инак за какво? За какво е самия Европейския съюз? В е, е, глава социална политика се предвижда 0,5% увеличение. На практика нищо. 0,5% предвид, е, е, предвид цените, предвид инфлацията, това означава кръгла нула. Мисля, че това е един много лош сигнал, който отправяме на нашите съграждани. А днес сме изправени пред една световна криза. Криза, която а, е, която има последици в Европейския съюз, но и в останалата част от света. Така че не, не е трудно да се да се разбере това. Аз не разбирам защо Европейския съюз, който е ключов играч на световната политическа сцена, в крайна сметка се опитва едва да е, закърпи бюджетния баланс, без да предлага е, амбициозни идеи. Аз съм аз като обикновен гражданин виждам тук противоречие. Просто запазваме перата на, и средствата от миналия бюджет. А сега, Нека да поговорим малко за административните разходи. Там се предвижда увеличение с 2,5%. Това е едно скромно увеличение, докато увеличението на разходите на комисията трябва да бъдат от порядъка на 0,9%. Бих искала и другите институции, предвид кризата, и нека не забравяме, че много от нашите съграждани се сблъскват с огромни трудности в ежедневието си, аз приканвам и другите институции да, да се придържат към а, едно малко увеличаване на разходите, не повече от 0,9%, както го предвижда а, комисията, а не да предвиждат увеличаване на разходите от порядъка на над 2%. Ние трябва да бъдем активни, ние трябва да бъдем онези, които да налагаме ограничение на разходите. Не знам дали господин Семета ще отговори на вашия последен въпрос. Крайна сметка има едно е, джентлменско споразумение между различните институции, е, което трябва да се спазва, но в крайна сметка пред, предполагам, че вие ще можете да, раз, да развиете вашите идеи е, когато разглеждаме проекто бюджета 2010 година с бюрото на парламента малко по-късно днес. Господин Гарига се появи междувременно. Той е, беше поискал думата, след това а, е, така като че ли се оплаши, излезе и сега се върна обратно. Салвадоре, ще вземеш, ще вземеш ли думата? Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Исках наистина да кажа добре дошъл на господин Шемета а, и да му благодаря за много добре структурираното изказване, което всъщност дава така добра представа за неговите намерения и то доста амбициозни. В момента има неща, за които той не е в състояние да ни отговори в момента, но номинирания за комисар посочи, че би искал да се работи а, много отблизо парламента с комисията имам предвид и искам да поздравя господин Шемета и неговият екип за това, че ще а, така държат в, а, внима... в центъра на вниманието си важните бюджетни елементи. А, сега има едно противоречие между това, че всяка държава членка е трябва а, да укрепи своята економика в а, сегашната ситуация и в същото време а, постиг, се оказва, че не постигаме особено добро ниво на споразумение по бюджета. Аз смятам, че номинирания за комисар господин Шемета има още аргументи, с които ще успее да убеди Европейският съвет а, в необходимостта за продължаване на политиката за финансова политика. А, поли, а, финансова дисциплина, простете. И накрая искам да кажа, че в момента имаме един бюджет, който ще има много по-малко средства, отколкото са нуждите, които трябва да посрещне. Ето защо този бюджет трябва да бъде гъвкав. а Тази гъвкавост ще се увеличи най-вероятно при ревизирането на бюджета, така че сега е твърде рано да се говори по този въпрос. Но бързината, с която ще можете а, да реагирате в ответ на ревизираният бюджет и бюджетен план, а, ще а, сложи основите на едно добро сътрудничество с Европейския парламент и искаме а, да ви пожелаем успех. Благодаря ти, Салвадор. Всички координатори се изказаха. Шест колеги е, поискаха да вземат думата в процедурата на спонтанно даване на, на думата. Мисля да, да приключим с това. Сега давам думата на господин Либерацки, който представлява Кокко Бю, Ингебор Кресо, господин Бъге, господин Годманис и господин Оди. Това са е, желащите да се изказват. Мисля да приключим е, до тук и сега давам думата на заместник председателя Либерацки. Нашиме вражение, и пан комисар представил rzeczywiście. Благодаря ви, господин е, председател. Тази програма изглежда много амбициозна, господин Семата. За 2-3 месеца ли? Или, или вие смятате е, да бъдете член на новата Европейска комисия? Е, за, за, какво, за какво става дума тук? Но, хайде сега да не говорим за това, господин председател. Е, комисията по бюджетен контрол би искал да би искала да има по-голямо балансиране, по от една страна между възможностите, една по-голяма гъвкавост и същевременно а, да се вземат предвид а, трудностите, с които сме се блъскали, сблъсквали в миналото. Бюджетната дисциплина и оценяването на приори, приоритетите а, в областта на разходите. Нека не забравяме, че аз се изказвам от името на Кокобу в момента. В а, в миналото много често се сблъсквахме с направени разходи, но никой не можеше да докаже, че на крайна сметка целите са били постигнати. В много области просто не знаехме какво е станало с средствата, с парите, помощта за Ирак, фонда за развитие, Европейския фонд за развитие, но не само в тези области и в много други области, като че ли докладването от четността беше доста приблизителна. Така че бих искал да прикана и към по-голямо и по-задълбочено сътрудничество с Сметната палата. Защото много, много често допус, допустимия процент грешки се надхвърля. И много често ние не сме, е, в, е, не сме в състояние да обосниме защо, защо грешките и е, са повече от допустимия минимум, от допустимия процент. Така че трябва да има много по-голяма прозрачност. Прав сте, трябва да има, да се упростат методите на работа. Но има упростяване и упростяване. Не трябва да упростяването да бъде прекалено необходимо. Вярно, процедурите трябва да бъдат по-упростени, но същевременно трябва да има по-голяма прозрачност. Още веднъж повтарям прозрачност. Е, Поздравявам ви, господин Семета, и за това, което сте постигнали до сега, и за начина по който представихте вашите виждания за бъдеще. Смятам, че с, с вас ще можем да, говори, да работиме много добре. Благодаря ви, господин председател. Президент, е, Господин... Благодаря ви, господин заместник председател. Райнер Бъге, имате думата. Благодаря, господин председател. Всъщност има две основни теми. Първо, е, е, в отговорите на въпросите вие сте говорил е, за това, че като министър на финансите на Литва, вие сте се опитал да упростите механизмите за отпускане на помощи за структурите и инфраструктурите. Напомням ви, че в Европейския парламент ние също говорихме за упростяване на механизма за отпускане на структурни помощи, особено в селското стопанство и се установиха значителни закъснения в доста страни. Вашите колеги в комисията и генералните директори е, бихме искали да разберем какъв е реалния ви ангажимент за реално упростяване на тези процедури е, за настоящите програми и за изготвянето на нови програми. Връщам се към това, което беше казано за Сметната палата. По някои програми има системни грешки, които се дължат на изключително е, сложния характер на прилагане на тези програми. Искам да ви кажа, че парламента не винаги е напълно невинен. Опитът от първото три месече приключи. Е, е, абсолютно необходимо е да действаме. Комисията трябва непременно да действа в различните страни, в различните региони. Има закъснения заради прекалено сложната система за отпускане на помощи. Вие ще направите някакви предложения. Второ, на 31 март беше прията резолюция за средносрочната оценка на финансовата програма и в приятата от нас резолюция ние подчертахме, че е, в е, вся, всеки годишен бюджет трябва е, да се има предвид изискването за гъвкавост, като разбира се се съобразяваме и с таваните, за да не се натрупват дефицити при многогодишните програми. Каза се, че ако има проблеми, можем евентуално да разширим финансовата рамка, да удължим срока и, и да е, се стигне до петгодишни програми е, в дух на, демокра... на демократичност. Според вас, възможно ли е това или по-скоро ще възложите тази задача на следващата комисия? Е, предишния парламент пое е, резолюции, направи предложения по интеринституционалното споразумение. Трябва ли политиката да стане по-специфична, по-техническа? Може би ви зададох твърде много въпроси. Или може би въпросите са прекалено важни, но все пак проблема с приемствеността се стои и мисля, че комисаря, който ще бъде назначен днес, има възможност тук пред новата парламентарна комисия да повлияе на това, което се подготвя, на това, което предстои. И за това бих искал да чуя мнението на кандидата по този въпрос. Благодаря, Хаймер. Е, казва господин председателя. Господин Балески. Благодаря ви, господин е, председател. Господин комисар, бих искал да ви поздравя. Наистина вие ще вземете един пост, е, където ще имате много работа в един много труден за цяла Европа и за всички наши съграждани момент. в новия новоизбрания кабинет в Литва на едно изваредно заседание на парламента, което се проведе през нощта, беше обсъден проблема с увеличаването на данъците. И защото да не забравяме, че брутният вътрешен продукт спадна с 20% вследствие от на кризата. Може би това се е дължало на грешки, на е, някакви е, недостатъци е, в начина на провеждане на реформите. Това ще, ще ви помогне или по някакъв начин подобни грешки да не се направят на общо европейско равнище. Това е въпрос към бившия министр на финансите и, бив, и бъдещ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 от, по отношение на реформата 2006 година и идеята за опростяване. Комисията а, пое тази идея и реши да я приложи а, като практика за опростяване на дейността изобщо но като че ли трябва да има и една следваща реформа за опростяване от, за потребителите на средствата, които се отпускат по бюджета на Европейския съюз. Това е огромна задача за Европейския съюз а, и в същото време не трябва да забравяме, че е, ние имаме задължението за хуманитарна помощ но комисията като че няма достатъчно инструменти в своя инструментариум, за да се справя с такива неочаквани а, събития, свързани с оказване на помощ. Ще бъде много интересно за нас да знаем какво ще предлагате вие, защото вие във вашите изказвания до сега споменахте, че искате да постигнете опростяване на процедурите и прозрачност. А, ако може да ни кажете с няколко думи как искате да го постигнете това, а именно опростяването, за мен поне би означавало намаляване на правилата за отделните фондове. Структурния фонд има примерно отделни правила може би ще трябва а, това да бъде премахнато, а да има общи правила за всички фондове. Това би могло да бъде едно опростяване и то а, чрез стандартизация. Аз мисля, че това ще бъде от полза за всички. Комисията по бюджета изисква вече няколко години от комисията анализите, които трябва да излезат до 30 април във връзка с служителите на комисията. Комисията обикновено ни изпраща а, тези анализи, тези резултати, но мисля, че вече е време да се научат уроците, да се разберат и запомнят полуките от а, този анализ за да може това да се разбере и промени. А дали вие ще направите нещо, за да а, бъде постигнат тази промяна, работейки заедно с Комисията по бюджета на Европейския парламент. Комисията по бюджета смята, че трябва а, сградата, за която става дума, не да бъде разширявана, да бъде строено ново крило, да бъде реновирана. И бих искал да чуя какво е вашето мнение и по този конкретен въпрос. Да, благодаря. Благодаря ви. Този въпрос трябва да бъде решен преди следващите Олимпийски игри. А сега, Кладманис, имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искал. Бих искал да благодаря на комисара и да израза а, моето възхищение от смелостта, която той демонстрира в този труден момент. Бих искал да го попитам следното. В Страсбург на първата пленарно заседание през юли Рейнфелд спомена нещо, което обикновено не се радва на много популярност, т.е. крайно време да видиме по как, как, какво е публичното финансиране в различните държави членки и да се върнем към ма, мастриските критерии и ограничение. Защото в момента бюджетният дефицит в различните държави членки се увеличава. Затова, но аз искам всъщност да ви задам един въпрос в момента. Какво мислите, господин Семета? Какво не смятате ли, че може да се отправи един символичен сигнал към държавите членки, като Европейската комисия е, намали своя собствен бюджет. И втория ми въпрос е следния. Е, въпрос свързан с е, данъчните мерки. В момента можем и да по някакъв начин да се опитаме да решиме последиците от кризата чрез данъчни мерки. Разбира се, положението е различно в е, отделните държави членки. И един е, трети въпрос, който може би не е от естеството на работа на е, нашата комисия, но става дума за въпрос свързан с възможността да се окаже влияние върху раз, бъдещото развитие на а, бюджета и а, влиянието върху обменния курс в а, различни държави, е, които не са членки на, евро, на еврозоната и в, по какъв а, начин да се стабилизира този обменен курс. И още един въпрос. Ако Лисабонския договор влезе в сила, А, госпожа Гребоскайте нещо предвидила ли е по този въпрос? Може би ще трябва да се е, въведе някакъв друг е, механизъм, например временен е, временен бюджет, който да ни позволи да се приспособиме към новите обстоятелства, породени от влизането в сила на Лисабонския договор, защото за сега, доколкото разбирам, старите мерки, стария начин на функциониране продължава да функционира. По, послед, по последния повдигнат въпрос към да, да отговаря на господин Годманис и на, нов, и на новите колеги. Миналата пролет трите европейски институции се обединиха около консенсус за подготовка и а, изработване на бюджет 2010, без да вземат предвид Лисабонския договор. Първо, защото не знаехме какво ще стане. И второ, защото а, не искахме да се създава впечатление в съответните страни, в случая Ирландия, че нещата са предрешени. Така че Първото четене е вече е свършено в съвета на министрите. Ние ще е, организираме първо четене през октомври и Надявайки се, че Лисабонския договор ще влезе до година, до то тогава ще трябва да изработим един допълнителен бюджет, но господин Самета ще сподели своите виждания по този въпрос. И сега господин Жан-Пьер Оди, втори заместник-председател на Комисията по бюджетен контрол. Да, бих искал да ви поднеса своите поздравления и да ви задам три въпроса. Как усещат е изпълнението на бюджета и въпроса около нашата комисия за бюджетен контрол. Е, вашето усещане за изпълнението на бюджета при положение, че от 13 години насам Сметната палата е, дава отрицателна оценка на е, всички финансови операции по годишните сметки. По-специфичен въпрос в годишните отчети, които вие ще отстоявате, годишните отчети е, които са консолидирани към 31 декември 2008 година, има е, задължения към е, служителите, които са пенсионери в рамките на 37 милиона евро. Обаче ние не ощетоводяваме задълженията ни към държави членки, които трябва да гарантират тези фондове. С други думи, трябва да има отрицателни собствени средства. Това не е добра представа за сметките. Изобщо как трябва да ощетоведяваме тези задължения, при положение, че парламента е, иска специално проучване за това как да се ощетоводят тези средства. Е, и накрая имаме въпрос е, за това какви са инвестиционните възможности на Европейския съюз. Инвестиционните възможности на Европейския съюз са много слаби, а е абсолютно необходимо да се направят инвестиции, за да може да се насърчи нашата економика. А според Европейската инвестиционна банка този инструмент не се използва достатъчно. При резолюция, която беше гласувана с много широко мнозинство, ние искаме да се проучи възможността за създаване на глава инвестиции в европейския бюджет. Това е изискване е, за е, бюджетите на много общини в държавите членки. Като погледнем е, колко ни е трудно да намерим 3000 е, е, милиарда бихте ли се 3 милиарда, бихте ли предвидели глава инвестиции в нашия бюджет, при положение, че има политическа воля как да инвестираме, като разбира се задлъжняваме? Благодаря, казва господин председателя. Е, това е господин номинирания е, комисар. Трябва да отговори на 120 въпроса за 10 минути. Имате възможност да обедините някои въпроси. Някои от тях съвпадат. Е, и предвид броя и значението на засегнатите теми, можете да прецените дълбокото уважение, с което се отнесят към вас са членовете на бюджетната комисия и на комисията по бюджетен контрол. Имате думата. Благодаря ви много, господин председател. За мен е привилегия да се опитам да отговоря на толкова много въпроси за толкова кратко време. Както посочиха уважаемите членове на Европейския парламент, ние, а, аз в момента а, съм а, номиниран а, само за да довърша мандата, но това със сигурност не означава, че комисията не може а, да продължи да работи по множеството, множеството предложения, които бяха упоменати. Наистина, принципа на приемствеността е един от основополагащите принципи и ето защо мисля, че отговорите на част от въпросите няма да бъдат съвсем конкретни, защото ще трябва по някои от тях да се предприемат в бъдеще мерки както о, на базата на решеното от старата комисия, така и на това, което ще реши новата комисия. Доста въпроси, много важни, бяха засегнати по време на тази наша среща и ще се опитам а, да ви предоставя своите коментари по основните от тях. Мисля, че първият въпрос, който беше повдигнат, е свързан с бюджета за 2010 година бих започнал с процедурите, които се следват и прилагат. И както беше споменато и от господин председателя, това са процедурите, които трябва да, които трябва да пост поставят началото на един по-опростен процес на формиране на бюджета. Разбира се, промяната в процедурите по време на самия процес е доста сложно и трудно, защото правилата на играта, знаете, и в футбола е така, и в други спортове не могат да бъдат променяни в процеса на играта най-малкото е, е неудачно и неудобно. Що се отнася до обема на бюджета и неговите пера, повечето членове на Европейския парламент изразиха мнението, че това е наистина щекотлив въпрос аз съжалявам наистина за намалените средства за доста от перата, както по отношение на някои вече постигнати споразумения, така и по възможностите за реагиране на економическата криза и трудностите, които тя предизвиква. Комисията държи на своето първоначално предложение и ще продължим да защитаваме това свое предложение. Освен това, писмото за изменение и допълнение ще бъде предоставено утре и ще бъде разисквано и на колегиума по отношение на част 4 на бюджета, за да може съвещанието на колегиума да внесе малко повече яснота по позицията, предложението на комисията. През октомври традиционно ще предоставим а, писмото а, за предложение за изменения във връзка с селското стопанство, разходите, а, начина за разпределение и освояване на тези средства и се надяваме, че това ще подобри значително цялата процедура и резултатността й. Например, в винения сектор, сектора на винарството, постигнатото, резултатите за тази година са по-низки от очакваното. Твърде рано е да ви дам конкретни цифри но в писмото ще получите тази информация. Това ми дава възможност да премина към финансирането на Европейският фонд за възстановяване. Искам да подчертая, че 2,4 е, милиарда евро са необходими за финансирането на, Евро... Е, на Европейския план за економическо възстановяване. Ние в момента работим по предложението и един от източниците в предложението със сигурност ще бъде намаляването намаляването на разходите в селското стопанство. примерно с разходи, разходите свързани с а, широко а, лентовият пренос а, в телекомуникациите и така нататък, това би могло отчасти да бъде финансирано от някои съкръщения в разходите за селското стопанство. И така ще се опитаме да достигнем тази цифра от 2,4 милиарда евро, а, необходими, както беше постигнато споразумение, за реализацията на Европейския план за економическо възстановяване. Това е изключително важно за комисията и ние ще направим всичко възможно, за да реализираме това, което сме обещали и ще направим съответното предложение в този дух през ноември тази година. Има няколко въпроса, свързани с структурните фондове, опростяването на използването на средствата. Знаете за предложението направено от комисията по отношение значителни стъпки към опростяване на структурните фондове и най-вече процедурите по тях. Например, може това да се свърже директно с главните проекти, големите проекти. Беше взето едно решение за финансирането на главните, големите проекти – вече не се изисква предварително одобрение от страна на комисията, така че беше преодоляна голяма част от трудностите, свързани с бързото иницииране на финансирането на такива проекти в държавите членки. А, мисля, че е много важно да се подчертае – че на 26 юли беше направено предложение във връзка с Европейския социален фонд. Предполагам повечето да знаят, че това предложение е свързано с възможността да се финансира 100% разходите на социалния фонд – без допълнително съфинансиране от страна на държавите членки през 2009 и 2010 година. Това ще ако бъде одобрено, ще даде възможност за ускоряване на решението за увеличаване на социалните разходи и най-вече преодоляването на много големите социални а, резултати а, и то негативни от увеличаване на безработицата във всички държави членки, за да можем по-ефективно да решим проблема с безработицата. И така. По отношение на други приоритетни сфери, свързани с измененията в климата, външната политика, финансирането на енергетиката, аз мисля, че се докоснах до тях. Разбира се, ние работим и по въпроса за климатичните промени. Беше формулирано предложение по този въпрос. Разбира се, трябва да гледаме към промените на климата от гледна точка на по-широкия, по-големия хоризонт. Разбира се, не само, като казвам това, имам предвид, че не само бюджета за 2010 година трябва да вземе предвид а, значимите нужди за финансиране на програми а, във връзка с климатичните промени. Както споменах в уводната си реч, въпросите на климатичните промени – са много голям приоритет за Европейския съюз и естествено за комисията. Това ще се проличи още по-ясно от конкретните предложения по този въпрос и в бъдеще. Една друга част от въпросите бяха свързани с ревизия на бюджета. Ами тук трябва да кажа, че съм в една доста трудна ситуация. Тази комисия съвсем ясно показва, че е ангажирана с промените в бюджета, както беше и записано в нашия мандат. Работи се по всички ключови приоритети, свързани с е, ревизията на бюджета, коригирането на бюджета. И този принцип е, на приемствеността, може би е, тук не е чак толкова съществен, във връзка с пред, това кой ще предложи това, ще представи това предложение. Важното е да бъде направено това предложение. Мисля си, че трябва да вложим значителна амбиция във връзка с прегледа на тези въпроси защото смятам, че е важно да се споразумеем по ключовите принципи, свързани с реформата и всеобхватния принцип трябва да бъде европейската добавена стойност, за да можем да се движим напред и да осъществяваме и други ключови принципи и предложения. По мое мнение, трябва да се концентрират както вниманието, така и усилията ни върху намаляването на бройката програми, а за да може а, усилието и вниманието да не се разпилява на европейско ниво трябва да се концентрираме върху ключовите приоритети. Тези, които предоставят възможност за такава европейска добавена стойност. Ключовите приоритети, мисля, че трябва да бъдат вложени в бюджетната реформа, защото това е свързано и с устойчивото увеличаване на работните места, като по този начин ще може да се преодолее тенденцията към повишаване на безработицата в момента. Трябва да се концентрираме върху тези въпроси. За да можем да мобилизираме повече ресурси именно по ключовите, приоритетните сфери. Друг ключов принцип на коригиращият бюджет е повишаване гъвкавостта. А, във връзка с многогодишната а, финансова рамка, за да можем да направим тази рамка много по-гъвкава, да може да се адаптира и да реагира адекватно на бързо и внезапно появяващите се промени и събития. Друг ключов принцип според мен е опростяването на предоставянето на средствата. Тук мисля, както беше споменато и от председателя на Кокобо, опростяването трябва да бъде абсолютно хармонизирано с солидните принципи на управление, за да стане всичко пределно ясно, така че когато се предложат конкретни мерки във връзка с опростяването, те да бъдат разбираеми и приложими. Когато има толкова много предложения, както е случая с идеите по отношение на упростяването, наистина е важно да можем да отсеем най-важните, за да се концентрираме върху тях и да ги реализираме. Разбира се, системата за обслужване на едно гише а, трябва да се приложи навсякъде, защото това значително опростява процедурите за бенефициентите. Други аспекти на опростяването е по широкото използване на принципа за предоставяне на по-крупни части от предвидените и разпределени средства, за да се опростят процедурите и да се улесни използването, правилното оползотворяване и навременно оползотворяване на средствата. Разбира се, трябва да се ам, намери и точния баланс между ефективност на бюджета и неговото реализиране и съответният подходящ като ниво и стриктност контрол върху разходването на средствата по бюджета. И така, накрая бих искал да кажа, че собствените ресурси също ще бъдат сред приоритетните. И смятам, че трябва с много голям интерес да бъде прочетен доклада, който беше предоставен от уважаемия председател по този въпрос. И ние наистина ще трябва да се справим с тези въпроси, защото системата на собствените средства изисква много високо ниво на прозрачност. Това са изключително важни елементи. И аз смятам, че ние ще трябва да работим по въпросите, свързани с рабата и с постепенното преодоляване и заменяне на тези практики с други. Що се отнася до собствените средства – а, ние трябва да не забравяме, че трябва да, а, се, а, да осъществим реформата в разходната част. Иначе няма да постигнем споразумение по този въпрос. Това съвсем накратко беше във връзка с бюджета. Както казах, комисията твърдо стои на позицията, че а, нейното предложение трябва да бъде реализирано и така ще бъде до края на мандата на комисията. И накрая между институционалното споразумение. Моите служби вече работят по този доклад. за междуинституционалното споразумение, но мисля, че днес е твърде рано да ви представя конкретна позиция по този доклад и евентуалните предложения по междуинституционалните споразумения, но Този доклад ще бъде представен до края на годината, както е записано в правилата, управляващи работата на всеки комисар. Да, имаше един въпрос за административните разходи. и всички други а, въпроси, свързани с административният персонал. Искам само да припомня нове на комисията, че комисията няма никакво намерение да увеличава броя на своите служители до края на 2013 година при условие, разбира се, че няма а, сериозни изменения в развитието на институцията. Разходите за административни цели – за 2010 година са увеличени с 0,19%, което е едно много скромно увеличение. По време на първо четене в съвета беше постигнато повече или по-малко споразумение, че това предложение за увеличение на административните разходи е съвсем адекватно за този етап и че е доста скромно увеличението. И накрая един въпрос свързан с това скрининг на персонала. Знаете, че по предложение на парламента се разглежда вероятността за намаляване на персонала с 20%, административния и помощен персонал е а, сравнително малък и бива намаляван в момента, така че комисията осъществява политиката за непопълване на освободени бройки в състава на администрацията. По този начин се намалява броя на администрацията. По отношение на този а, спортен център, е конкретен въпрос. За мен не е лесно, разбира се, да знам всяка една всяко едно перо в бюджета, но по този конкретен въпрос ситуацията е следната. Да, вярно е, че има 1 милион и половина евро – но те не са прехвърлени на парламента, а те са замразени в сметката на комисията. През юли получихме писмо от парламента, в което ясно се посочва, че тези разходи няма да бъдат направени за разширяване на спортния център, а комисията ще трябва да вземе ново решение – за това как да похарчи тези милиони половина. Господин Калас направи а, предложение, което беше обсъдено с административният а, екип и се надявам, че ще бъде направено окончателно предложение съвсем скоро отнех доста от времето ви. Имаше и други въпроси, свързани с по-общи политически въпроси. В моята страна, събитията в моята страна, мога да ви отговоря набързо този въпрос. Политиката, която в момента се води от литовското правителство, се радва с подкрепата и на Европейската комисия, и на Международния валутен. И мерките, които се прилагат в страни, които добре познават, са просто необходими мерки с цел съпазване на макроекономическата стабилност и данъчната устойчивост. Господин председател, опитах се да отговоря на колкото се може повече въпроса, но има и въпроси, на които не отговорих. Съжалявам. Но в близко бъдеще бих могъл да отговоря и на тези въпроси. Благодаря ви, господин комисар. В момента сме в преходен период. Преходен период от политическа и институционна гледна точка. Един труден преходен период за Европейския съюз, тъй като нашите страни членки са засегнати от, може би, най-голямата и задълбочена финансова криза през последните години. Вие отлично осъзнавате това. Вие самия години наред сте управлявали финансите на вашата страна и в момента и доскоро е трябвало да е, преодолявате последиците на кризата във вашата страна. Но с или без Лисабонския договор, от приемането на Римския договор, Европейската комисия е една от трите институции на Европейския съюз. Тя е много в така по-оригинална позиция и без комисията нямаше да има Европейски съюз. Щехме да си останеме с едно простичко финансово-економическо споразумение. Тоест, комисията, всеки комисар, сама, самата, самия колегиум са част от, от комисията, са душата на комисията. Те не, не са само чиновници, които е, изпълняват решенията на съвета на министрите. Аз е, го повтарям, казвам го, защото е, и няколко, неколкократно е трябвало да го, да го припомняме и на комисари, и на господин Барозо. Ние ще бдиме и ще бъдем много внимателни, защото комисарите наистина да поемат онази политическа отговорност, която трябва да поемат. Ние нямаме нужда от комисия, която да бъде подчинена на съвета или на парламента, а на комисия, която да поема своята отговорност и да изпълнява задачите, които са й поставени. Вие имате опит, същевременно сега имате едно по... А, имате разграни... гледате нещата по-отдалеч, по-отстрани. Така че вие ще ни помогнете, може би, да излеземе малко от а, инерцията и ще ни помогнете да се отървеме от някои аномалии, към които сме толкова привикнали, че дори не ги виждаме като например някои е, средства по бюджетни линии, които никога не са били разходвани, а пък в други бюджетни линии са записани много малки средства, скромни средства, което е просто не, неприемлимо в подобен момент, при подобна криза. В крайна сметка фин, финансовите правила трябва да се променят с оглед ситуацията. И ако не сме да гъвкави, политиката не върви. Когато нещата върват добре, горе-долу се ядва, но когато нещата върват зле, подобна липса на гъвкавост е пагубна. Вие казахте, че сте А, ние ще помогнем е, на комисията с нашите познания, ако се наложи да се прави преразглеждане на финансовата рамка и, но същевременно трябва и да се подготвиме за прилагане на новите методи, новите процедури, проистичащи от Лисабинския договор. Това ще бъдат едни съвсем новаторски методи. Нещо съвсем ново за нашите институции. Ние си е, работим по тази по, по, по, по, по този проблем, защото същевременно го правим много дискретно, защото не знаем и не можем предварително да е, предрешим е, решението на ирландците, но за бъдеще обаче трябва да бъдем готови, ако е, нещата е, тръгнат е, е, в правилна постока, защото съвсем възможно е Лисабонския договор да влезе в сила на 1 януари. Така че трябва да сме готови. Благодарим на господин Семета за омена на, на мнения, на виждания и бих а, е, помолил на нашия сътрудник да го а, е, изведе от гледна точка на процедурата. След това изслушване, след, това, след този обмен, ще е, изпратиме писмо с мнение, с нашето мнение до председателя на парламента, а председателя на парламента ще уведоми господин Барозо за мнението на парламента по, е, по трите кандидатури, защото, както казах, утре двама ваши колеги ще бъдат изслушани в а, други комисии и така към края на седмицата вече ще има едно окончателно изработено мнение. Благодаря. Mes chers collègues, sans interruption de séance. Скъпи колеги, малко сме закъсняли, така че няма да а, прекратяваме заседанието. Минаваме директно към пета точка от дневния ред. Тези, които желаят да напуснат залата или да излезат от господин комисара, или искат тези, които искат да го интервювират, моля журналистите да го направят навън, ако обичате. И сега давам думата на Ла, Лашло Сурян, докладчик, който ще ни представи работен документ номер 6. Ласло, имаш думата. Благодаря ви, господин председател. Скъби колеги, три са работните документи, които трябва да разгледаме. На практика всъщност това ще бъдат само два документи, номер 6 и номер 7, тъй като нямаше окончателни заключение. Господин Манка е тук до мен. И съвместен документ, който аз ще изразработя заедно с него, ще бъде обсъждан малко по-късно на друго заседание. Е, всъщност няма да го обсъждаме, аз ще ви го представим на едно последващо за сега заседание. Сега наистина не разполагаме с много време. Работен документ номер 6 е по-специално посветен на функция четвърта. Функция четвърта, която беше многократно спомената по време на това изслушване. Имаме много проблеми. Е, не, не само тази година, но последните години все си имаме проблеми с тази функция мога ли да е, цитирам нещо тук? Комисията е напълно наясно с хроничната неспособност на ЕСЕ да финансира надлежно функция 4. Трябва наистина да се запитаме защо. И на практика няма, няма някакъв е, разумен отговор. Не. Някои, по някои точки съвета увеличи средствата, по други не. Тази година обаче това не се случи. Можете да го погледнете в проекто бюджета. Така че имаме много проблеми с тази функция 4. Мисля, че трябва да се възползваме от всички правни инструменти, с които разполагаме. Трябва да изслушаме колегите от АФЕТ и да се, да, да се опитаме да, да направим някакво малко по-добро предложение за, външните, за външната политика на първото четене. Все пак. Други години имахме е, проблеми с съвета. Те а, ние, се опит, ние се опитвахме да, така, да, да, да, упр, да, упр, да упражняваме извете натиск за увеличаване на средствата по позиция 4, но всяка година проблема е един и същ недостиг на средства. Все, все, все си мислиме, че някой ще се пожертва в името на финансиране на позиция 4, обаче това не става. И по-специално праговете, които трябва, горната граница, която трябва да достигнем. Ето, виждате сега тук различните линии. Е... Ако ми позволите, господин председател, искам да кажа няколко думи за другия работен документ. Става дума за проекто бюджета. Ако сте прочели внимателно този документ, вероятно, в раздел 1А виждате известни противоречия и като че ли имате чувство, че някои са под горната граница. Това не е вярно обаче. Това всъщност проистича от фонда за глобализация. Така че няма е, няма, ня, няма страни, кои, които да са под границата. Това е всъщност обяснението на а, е, привидното противоречие. А, е, трябва да кажа, че сме, че, че не сме доволни, не сме задоволени от а, решенията на съвето. Нашите решения просто и мнения не са взети предвид в проекта бюджето. Неодавна обсъждахме а, с комисара Европейския план за е, еко, възстановяване на економиката. Разбира се, е, съвета намали плащанията и създаде едно е, е, изкуствен марш, е, поле за действие с оглед втория етап на помирението. Така че не тук, господин председател, е време е момента да навлизаме в подробности и да кажем дали ще постигнем съгласие, дали ще има помирение. Не искам да, е, да, при, да прибърз, да избързвам. Но аз имам някои идеи, знам, имам така, мисля си как можем да решим този въпрос и е, ком, комисара също така обеща, че неговите служби ще работят по решение на този проблем. Но мисля, че е, това, и това изкуствено допълнително поле за действие е нещо, което е нецеслесообразно в случая. Е, неколкократно поставихме някои проблеми, които според мен обаче не са отразени е, правилно и подходящо в е, проекто бюджета. Става дума за, реали... за реализирането на предишния бюджет, за излишъка и така нататък. Това като че ли така беше едно послание към съвета да, да намали средствата и на, и на практика тези средства като че ли се поря, урязват така на, на посоки. Ние им... Ние искахме да насърчим държавите членки да намерят по-ефективни начини за а, и реализиране на, на средствата чрез а, ние от наша страна пък поехме ангажимента да упростиме процедурите. Нека да, да спомена нещо, което ми се струва много важно. Не трябва само да разглеждаме разходите като е, количествена величина, а да да се опитаме да видиме как най-качествено се разходват тези средства. А, тези, които биват подпомогнати от а, политиката на сближаване, кохезионната политика, трябва да направим способстват за използването на тези средства за постигането на, на целите, а не тези средства просто да се е, разходват е, така за увеличаване на брутния вътрешен продукт без постигане на конкретни цели. Така че Разбира се, в един едногодишен проект бюджет не можем да поправиме всички е, грешки, всички но нека не забравяме, че последните три години всички докладчици отбелязваха тези недостатъци. Така че ви призовавам между първо и второ четене да тръгнем по правилния път, да вземем предвид тези забележки. Струва ми се, че в точка 3 обаче има, някак, има някаква грешка. Става дума общите е, в общите бележки, но в крайна сметка не смятам, че това води до някакво объркване. Основният аргумент на съвета е, че въпреки намаляването на средствата, бюджет че бюджета е по е редуциран спрямо 2009 година. Но същевременно през това, което трябваше да направим през, през 2000 всичко това е записано в, нова, в новата рамка. Това е добре. Обаче, всъщност, стоте като като, но като че ли в крайна сметка средствата не са мръднали през последните две години. Нека не забравяме, че междувременно сме свидетели на инфлация и така нататък. Така че това не можем да го наречеме постижение, просто Пс, като че ли е, продъл, прод, прод, продължаваме така борбата и сблъсъка с, с съвета, както и преди. Така че трябва да имаме наистина един реалистичен бюджет. Трябва да бъдем обаче много единни, да говорим с един глас, за да можем наистина да постигнем нещо. А... Обикновенно така ставаше и до сега. но ви призовавам да внасяте изменения предимно в бюджетните линии и перата, които са наш приоритет. Защото съвета казва няма, няма, няма, няма, няма средства, така че намаляваме е, приходите, намежаваме е, разходите. Господин председател, във време на криза не трябва да се намалява бюджета на Европейския съюз, е, а той трябва, трябва да се превърне в един инструмент, който да подпомогне на държавите членки да се справят с проблемите и трудностите, проистичащи от кризата. Така че аз мисля, че так, так, така трябва да бъде възприеман Так... Той трябва да се превърне в един инструмент и мисля, че за... ние всички заедно тук трябва да работиме за превръщането на проектобюджета в един инструмент. Благодаря, господин докладчик, господин Джеймс Елес първо и... Е, Благодаря, господин председател. Е, бих искал да е, ви отправя поздравления. Два са въпросите, които искам да отправя днес. Първият е свързан с този отличен работен документ номер 6, по който говори Ласо. Това са ни продължаващи във времето проблеми, но а, по а, параграф 23 има нещо, което беше предвидено, предложено като промяна през април, а тук пише, че а, това са инструменти за сътрудничество с индустриализираните страни. И е малко трудно, когато има съкръщенията ИИС и ИСР, да се разграничат нещата. Дали ще имаме ние възможност да изразим своето мнение или ще помолим докладчика да направи тези предложения. Мисля, че ще е редно да вземем решение по този въпрос. Това също би могло да бъде част от бюджета 2010 година. Аз лично предпочитам тук в бюджетната комисия да можем да дискутираме а, а, сумите и така. Второто, което искам да засегна е по отношение на изводите във връзка с а, а, член на е, параграф 16 и какво ще правим по него. Очевидно, за 2010 година по процедурите не можем да постигнем кой знае какво, защото до някъде тази процедура вече е осъществена. А, беше изразена от комисаря готовността да бъде направено това и одобрено до края на годината във връзка с процедурата за 2010 година. Може би ще трябва да свържим това с средносрочният преглед за 2010 година и реализацията на бюджета. Това е една възможност да се обърнем към новата комисия, новия а, комисар, а, за да можем да, посо, а, да наблегнем върху разрешаването на проблема в средносрочен план, т.е. в средата на годината. 25 години работя в тази комисия. Аз мисля, че това е един от много малкото случаи, в които можем да окажем нашето влияние. Благодаря, Джеймс. Благодаря, Джеймс. Сигурен съм, че докладчикът е, е взел предвид този съвет. Опитът показва, че е, е, британските парламентаристи имат един век по-дълга парламентарна традиция от повечето континентални страни така че техните съвети винаги са много умни, особено по отношение на парламентарната тактика. Господин Ферм. Да, благодаря, господин председател. Само няколко коментара. Е, поработих по това и наистина са много добри повечето от нещата. Разисквахме това и с докладчика, но нека да подчертая две неща, които мисля, че трябва да се разискват малко повече. Първо, това, което чухме от новия комисар днес и го видяхме и в съвета, те имат намерение да решат проблема за 2,4 милиарда а, евро за въз, плана за възстановяване а, във връзка с микрофинансирането също така. И те имат намерение да а, посрещнат тези нужди чрез преразпределение по-скоро. Ние знаем какви са приоритетите ни и за да се решава на промяната и постигането на сумите чрез преразпределение е трудно, за да не кажа, че и ам, неправилно бихме могли да преразгледаме финансовата перспектива и тази опция трябва да остане открита. Това е първото. Второто, което искам да посоча е, във връзка с промените в климата. Ние сме в едно положение, в което а, ще има а, среща в Копенхаген през декември. Едно от най-трудните неща е как да финансираме разходите във връзка с по-слабо развитите страни, които трябва да намалят емисиите. Това определено е перспектива, която трябва да разглеждаме много сериозно. Ние имаме нужда от добра стратегия в, за борба с измененията в климата какви ще са вътрешните разходи и а, каква ще е вътрешната цена за Европейския съюз. Нашият председател господин Бузек говори за енергийно ефективен план. 2 милиарда евро на година само за този план. Отгоре на това ще трябва да добавим и всичко, по което се споразумеем в, по време на срещата в Копенхаген. Тоест, ние трябва да имаме една много жизнеспособна стратегия във връзка с климатичните изменения. Когато става въпрос за секция 4 и за вътрешните разходи, това е много важно да не се забравя. Благодаря. Благодаря, господин Белдор. Белдер. Първо, Белдер, Белга Трипел. Ласло ще отговори, за да може после да е, се спрем на следващата точка от дневния ред. Господин Белдер. Благодаря, господин председател. Е, скъпи господин докладчик, е, скъпи колеги, надявам се моето изказване да бъде уместно. Всъщност искам да се спра на социалните фондове и структурните фондове. Е, от известно време се опитвам да следя съвсем отблизо развитието на Европейския съюз, на разширения Европейски съюз и най-вече грижите, които се полагат за децата. Е, за Европейския съюз, както и за моята страна, би било жалко в Европейския съюз да има проблеми с, с отсъствието на достатъчни институции, където могат да бъдат настанявани деца. Не става въпрос за големи е, детски заведения, а по-скоро за малки заведения. Е, това е проблем за бъдещето и за това предвиждам изменения по тази точка. Това е целта на моето изказване и се надявам да привлека вашето добронамерено внимание и да разбера какви е, инициативи вече са поети за грижи за деца, е, за настаняване на деца, особено от неправителствени организации, за да можем и ние е, да ги подпомогнем. Виждам, че Европейската комисия е поела чудесна инициатива за България. Този месец ще има голяма конференция на тази тема и се надявам Европейския парламент, когато говори за стимулиране на економиката, няма да забрави децата в Европейския съюз, е, а именно да им подадем ръка. Надявам се да подкрепите моите изменения. Благодаря, е, е, скъпи колега. Надявам се е, докладчика с интерес да е прочел вашето предложение за изменение. Елга, благодаря, господин председател. Бих искала също да задам един стратегически въпрос. Аз вече чух и го подразбрах от преждеговорившите. Когато обсъждаме е, комис... Е, бюджета за 2010 година и е, оценката на изпълнението на бюджета по средата на мандата трябва да имаме предвид силните страни от приходите и разходите в бюджета. Това е много важно за 2010 и 2011 година. 2010 година е ключова година. Ще видим дали ще постигнем някакви съгласия. 2010 година е решаваща за климата, устойчивото развитие, нови продукти, нови технологии. И е, тези стратегически въпроси ще се отразят върху политиката за заедостта, економиката, пазарите, нови продукти и други. Естествено, аз бих е, искала да се поставят ясни желания през 2010 година, за да се знае каква посока на развитие сме избрали за бъдещето. Има предложения за изменения, които поставят ударението върху устойчивото развитие, новите технологии, но също така и еразъм, въпросите е, на обучението и така. И защо трябва да поставим желоните? И е, по всички политически въпроси трябва да не забравяме ролята на Европейския съюз в световен мащаб. Това, с което разполагаме, не е достатъчно. Искам да кажа, че ако в Копенхаген се постигне успех и ако се постигне споразумение за финансиране, от е, страна на индустриалните страни, но също така и от страна на бедните страни. Ще имаме бюджет, той ще бъде ограничен, но е, е, ще можем да финансираме нещо разумно по четвърта глава. Тоест да продължат усилията от Европейския съюз и от частни индустриалци. Това е един общ въпрос. Но дори да сме амбициозни, все пак с, с Копенхаген а, приносът ще бъде почти назначителен предвид а, а, обема на задачата. Преди Ласло да отговори, аз бих искал да наблегна върху значението на забележката, която току-що направи Елга. Искам да кажа две неща – първо, е, ние всички съзнаваме, че ще работим е, по проекто бюджет, който се е превърнал в бюджет, който е гласуван от съвета на министрите през юли. Този бюджет е бил изготвен преди да е, се развие економическата криза. И той ще се прилага след една година, когато конюнктурата отново ще се е променила. Надяваме се и институциите на Европейския съюз също да са различни с прилагането на Лисабонския договор, с новите правомощия на Европейския съюз и на парламента по силата на Лисабонския договор. Аз мисля, че е, в момента ние всички сме много ограничени в действията си. От една страна, економическата ситуация ни кара да действаме, а от друга страна, е, графика е, на политиците, графика на институциите е, затруднява действията ни. Това, което Елга каза и което е много важно е, че всъщност економическата криза и плановете за стимулиране на економиката, recovery plans, е, плановете за възстановяване, които бяха приети е, от 27-те е, страни членки, показа, че това, което ние в бюджетната комисия знаем от край време, но което обществеността не знае, това е, че Европейския съюз няма бюджетни средства, за да проведе същинска економическа политика. Ние имаме нищожен бюджет. Ние сме е, законодателен великан и бюджетно джудже. Много трудно намерихме 7 милиарда, е, за да подкрепим националните планове и от тези 7 милиарда половината все още се търсят. Така че ние трябва да бдим за това а, е, да продължаваме да правим това, което зависи от нас европейския бюджет да бъде ефективен и справедлив, за да се постигат всички цели на Европейския съюз в економиката, в опазването на околната среда, което каза Елга, но също така и за да е, се уверим, че държавите членки, чието бюджетни средства са много по-големи от нашите, също изпълняват своите задължения, особено е, по споразумението от Копенхаген. И поради това, след известно време, аз ще предложа на бюджетната комисия, но първо ще говоря с координаторите. Ще предложа Европейския парламент да поеме инициатива, за да може първо неофициално, а в последствие може би официално, да координира своята бюджетна политика с бюджетната политика на държавите членки, и на националните парламенти, е, за да имаме по-добри гаранции е, за е, цялостната ефективност на нашата бюджетна политика, за нейната еднородност, бюджетна политика, която да бъде както национална, така и европейска, Теоретично е, тази еднородност трябва да се осигурява в Екофин и в Еврогруп, но на практика е, се е, уверихме, че не става така. Трябва да се поемат нови инициативи и по силата на Лисабонския договор, така че нашата бюджетна комисия, заедно е, с е, въпросите, е, комисията за финансови и економически въпроси, трябва да поемем инициативи. Ще дам думата на следващите двама оратори, които искат да вземат думата. И е, нашия заместник-председател е, дойде по-рано с... Е, казва му добре дошъл. Юта. Благодаря ви много. Както каза председателя, Европейския съюз е бюджетно джудже. Това е вярно. Така е. И малкото пари, с които разполагаме, обаче трябва да се използват доколкото се може по-ефективно. Утре ще обсъдиме този въпрос сме, има много искания за трансфери от комисията, включително и това, за което спомена Алян преди малко. А, помощта за трети страни. И по-специално за осъществяване на нашите инициативи в областта на околната среда. 90 милиона ми се струва, че бяха предложени. 90 милиона е смешна сума. Това, това беше всичко, което можахме да събраме. А комисията казва, че не може да използва тези средства, няма да може да ги освои и трябва да ги използва за а, други цели. Така че председателя спомена преди малко, но но мисля, че трябва да припомним на комисията какви са нейните отговорности. Тоест, нашите решения да бъдат изпълнявани. В крайна сметка, те нямат никакво алиби. В крайна сметка, средствата трябва да бъдат използвани за осъществяване на нашите идеи и инициативи в трети страни. утре ще, от, утре ще говорим за трансферите, така че днеска няма да ще ви спеста това, но трябва непременно, непременно да настояваме малкото средства, които, с които разполагаме, да бъдат използвани, може по-целесообразно, ефективно, инак ще трябва да преработваме всичко и да почваме нещата от начало. Благодаря, Юта. А, права си Права си и ти благодаря ти, че припомни, че когато се вземе решение, това решение трябва да се изпълнява. Това е парадокса на френския политически живот. От една страна решенията и от друга страна действителността. Е, това, че работиме тук в една международна среда, ни помага да си помагаме едни на други, да черпим опите едни на други. Просто мисля, че за нас, французите, е добре да почерпим опит е, от е, северните страни. А сега давам думата на Лашло за заключения. Господин докладчик, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Ще отговоря на унгарски. А, макар, че направих, представих документа на английски, т.е. направих нещата точно обратно на това, което трябва да се направи. По принцип, няма противоречия, така че смятам, че бихме могли, ако сме единни, да а, така да, на, да изработиме заедно окончателния бюджет. Тук в а, тази зала има нови колеги, млади колеги, които са отскоро сред нас. А, за тях, на тях искам да им кажа, че този не бюджет е наистина един много скромен бюджет, но изваредно важен бюджет. А, защото в, край, в крайна сметка хубаво е да има гориво в, а, а, в мотора, но е хубаво да има и малко масло, за да се смазва. А, мотора. Хората трябва да да разберат че от, е, за всеки 100, от всеки 100 евро само едно евро всъщност се, и се разходва в е, бюджета на общностите. Това, между другото. А сега искам да отговоря на зададените въпроси. Джеймс спомена, че трябва да поработиме и по правната рамка, по правните разпоредби, че трябва да има по-добро сътрудничество между различните комисии. Що се отнася до опозиция 4? В... Аз съм абсолютно... Аз е, подкрепям средносрочния преглед, но мисля, че нашата комисия парламента не можаха да постигнат нищо до сега, като че ли просто си приказвахме, но наистина трябва в скоро време да направим всичко възможно, за да получиме, за да се постигнат едни чувствителни, осезателни резултати. Бих искал да благодаря на координатора на социалистите, който за първ път взе думата в тази си, от, тази си позиция. Благодаря му за така положителното сътрудничество. Надявам се, че с всички колеги ще имаме конструктивно сътрудничество. А, промените в климата също спадат по някакъв начин към позиции четвърта. Разбира се, горната граница е, изве, представлява някакво ограничение. Ще трябва да намериме е някакво решение и някакъв начин да се разбереме с съвета по този въпрос. Защото ако Европейския съюз не помогне на трети страни да решат проблемите, проистичащи от промените в климата, просто няма да постигнем резултатите и целите, които сме си поставили. Разбира се, това не е в рамките на компетентност на нашата комисия специфично, но просто трябва да, подчертаем да подчертаеме тези факти, за да докажеме, че парламента осъзнава е, обхвата на тези проблеми. Е, защото ние не можем не можем да искаме от е, по-малко развитите страни да извършват жертви, които ние сами не сме готови да направиме. Така че ние, както правилно отбеляза Хелга, ние трябва да дадем пример, ние трябва да работиме по тези проблеми. И наистина, промените промемите в климата трябва да бъдат в е, центъра на внимание и за, за сега позиция четвърта като че ли не отразява този проблем. За това трябва да се разреши, разшири обхвата. А, постав, поставихте е, въпроса за децата. И аз съм бивш министр на по социалните въпроси, така че в това си качество изцяло подкрепям казаното от вас. Но а нека не същевременно се опитваме да спазваме принципа на субсидиарност а, и да не, да не навлизаме в области, където а, нямаме, за които нямаме мандат. А сега ще се върна към а, онези капки а, е, масло, които са важни за функционирането на мотора. И начина по който можем да е, помогнем на държавите членки за разходването на бюджета. Идеята на зелените е много конструктивна. Аз подкрепям тази идея. Не можем да кажем, с какво разполагаме в момента. В момента можем само да кажем какви обещания има, какви са, е, с какво смятаме, че ще можем да разполагаме. За сега можем да говорим само за 13 милиарда и не повече. Трябва обаче да постигнем споразумение с съвета. Но ако не успеем да постигнем споразумение през ноември, няма дори да можем да събереме тези 13 е, милиарда. Но Макар, че трябва, трябва да се опитаме да постигнем някакво споразумение, защото по този начин ще отправиме един много ясен знак към нашите съграждани какви са целите и каква е загрижеността на Европейския парламент. Е, разбира се, намале. Орязването на средства не, е- не става по наша вина, но ние просто трябва по някакъв начин да се опитаме да обясним на нашите съграждани какви са нашите намерения а, и как, по какъв, какви са идеите, които ние се опитваме да прокарваме. Искам да напомня на колегите, че измененията, внасени от комисиите и от отделните членове, трябва, значи тези изменения трябва да бъдат внесени до 9 септември, докато политическите групи могат да внасят изменения до 16 септември. Приключихме пет от дневния ред, а сега минаваме към последната точка от дневния наред. Става дума за бюджета на Европейския парламент. Това е важна точка за нас. Господин Манка е докладчик по този въпрос. Господин Манка, искате ли да вземете думата сега или предпочитате да дам първо думата на господин Питела? Благодаря на Джани Питела и господин генерален секретар Клаус Веле, който всъщност заема мястото на комисара. Може би това е някакъв знак на съдбата. Но новото бюро, което се учреди с нощи, избра Джани Пители за отговорник по бюджета. С нощи бюрото е обменило мнение по проекто бюджета на Европейския парламент за 2010 година. Предвид сроковете, късите срокове, с които разполагаме, сме, счетахме с господин Монка да обсъдиме нещата, да можем да има едно, един обмен на мнение, за да знаем какви решения ще трябва да бъдат взимани за бъдеще. Имате думата. Джани. Грация, президенте. Каро. Благодаря, господин председател. Скъпи приятели, е, председател на Масур, скъпи колеги, 10 години бях член на бюджетната комисия. Тук е, всъщност е, беше моето бойно кръщение в Европейския парламент. Господин председателят е, тогава беше член на комисията, май беше председател. Той сигурно си спомня, че тогава бях докладчик по структурните фондове а след това а, докладчик по бюджета. Съвсем откровенно искам да ви кажа, че тук в комисията се научих на занаят. С годините се научих на много неща. Е, с годините между мен и комисията е, така се изтъкаха много силни връзки и заради това е, се радвам, че днес като заместник-председател на парламента мога да дойда тук и да говоря за бюджета. Аз в никакъв случай не искам да поставям някаква иерархия между комисиите на Европейския парламент. В никакъв случай, но като имам предвид важната работа, която върши тази комисия, като предоставя необходимите средства, за да се постигнат целите на Европейския парламент, на първо време бих искал да изкажа уважение към вашата роля, да чуя вашите позиции позицията ви, гледната ви точка, мислите ви. И с това на тази подготвителна фаза за решенията на бюрото бих искал първо да изслушам вашите идеи, за да има хармония и синергия между нас в тази а, възходяща фаза на нашите решения, преди да са взети решения трябва е, да е, воюваме на един и същи фронт. Няма различни е, фронтови линии между бюджетната комисия и парламента. Трябва да има абсолютна прозрачност и оптимизация на дебата, за да се използват възможно най-добре средствата по по-продуктивен, ефикасен и полезен начин. И по този начин самата европейска институция ще стане по-ефективна, защото е, гражданите на Европейския съюз са изразили доверието си към тази институция. Е, е, искам да благодаря на генералния секретар на парламента. На него той често работи в един така сдържан дух, но е много компетентен и е, някои изменения ще бъдат обсъждани и е, приети следващата година в парламента. Естествено, че можем да е, обменим е, мнения. Мисля, че първо трябва да проведем дискусия по същество и после е, бюрото ще приеме това уточнително писмо. Фактически по този начин ще се внесат измененията. Надявам се това да стане на заседанието на бюрото на 7 септември. Отправям ви един призив. Не става дума за спречквания между нас. По-скоро трябва заедно да отстояваме правомощията на Европейския парламент. Комисията по бюджета и бюрото са две сърца, които бият в един и същи организъм тези две сърца трябва да бият с един и същи пулс, именно за да няма аритмия но да няма разхищение, без е, излишни прекомерни разходи. Всичко, което прави от този Европейски парламент, този общ дом, нещо функционално, нещо е, съвсем достъпно за гражданите, е, където е, е, е да се смени е, ритъма на сърцето ако е, влезем в следващата фаза, ако бъде прият е, Лисабонския договор. А, е, ако всичко е прекалено автоматично, хората няма да ни разберат. Не трябва да сме членове на францисканския орден. Трябва да поискаме националните правителства а, е, да ни отпуснат повече средства, а ние съответно после да е, е, стегнем вървите на е, кисията на Европейския парламент. Е, господин Ламасур, аз съм сигурен, е, че е, под вашето мъдро ръководство комисията ще се умее да направи необходимото. Вашите предшественици вече са го направили. Надявам се, че благодарение на вас ще има качествен скок напред. На добър час, на добър час и на докладчика господин Манка, както и на всички координатори. Благодаря. Скъпи колега, е, господин е, председател, е, вашия призив за да бликнат две сърца предизвика известен разкол в а, а, Народната партия, защото сърцето е тяхен символ. Обаче това изразява нашата политическа идея, която разбира се ние споделяме. Председателя казва, а, а, нямам това предвид, обаче в антетката на нашите в антетката на партията имаме сърца. Да, вие е, казахте, е, че не трябва да бъдем като членове на францисканския орден, е, което едва ли допадна много на нашите приятели от католическата традиция. Но както във Франция се казва, не е необходимо човек да бъде тъжен, за да бъде сериозен. Е, господин генерален секретар, искате ли да допълните с нещо казаното от господин заместник председателя на парламента? Мисля, че ще бъде интересно за членовете на комисията да ги запознаят с фактите в поправителното писмо, което е различно от това, което приехме през пролета. Да, е, да, разбира се, господин председател, с удоволствие ще го направя. Е, и Искам да кажа, че първите указания в дискусията са важни, защото е, в е, все още бюрото не е взело решение и за това е важно днес да подадем информация към бюджетната комисия и поради това е, на председателския съвет беше взето решение при разпределението на задачите да се обсъжда само една тема, а именно е, първа дискусия по бюджета и по всичко личи, че това ще стане на 7 септември, т.е. ще имаме достатъчно време за дебат за да можем да вземем някакво решение и диалога да тече възоснова на решение на председателския съвет. Сега, искам да ви запозная днес с предложенията на генералния секретар. Нищо повече. Е, с нощи бюрото се събра. Е, е, дискусията беше положителна. Предложението получи подкрепата на съответния заместник-председател, но трябва да очакваме окончателната присъда на бюрото. Надявам се това да стане на 7 септември. Е, от гледна точка на съдържанието, е, е, документ е обемис, трябва да се разглежда в четири части и ще видите, че се внасят изменения от съвсем различно естество. Първо започваме с бюджетната процедура. Процедурата вече тече. Защо предлагаме изменения при първо четене? По четири причини. Първо, това е класическо, съвсем естествено и обичайно. Това са е, решения, взети от председателския съвет непосредствено преди лятната вакансия. И ако искаме да ги прилагаме, трябва да финансираме тези предложения. Е, тоест, е, за да има прозрачност, трябва да се цитират цифри. Второ, доводът е осново, отново рутинна процедура. При е, европейски избори има различни бюджетни пера. Можем да ги оценим, но не можем да бъдем 100% сигурни в размера на сумите. Например, какви средства се отпускат на депутатите, които напускат парламента. Може, например, да се направи някакво изчисление възоснова на това колко депутата са преизбрани, но това е само една предварителна сметка. Друг въпрос, е, който е много важен, новия е, статут на е, сътрудниците. По колко сътрудника трябва да се предвидят лекарски прегледи и защо всичко е само в сферата на предвижданията. И днес цифрите са много по-ясни. Третата област. Това са нови ударения е, е, последните нови ударения и аз е, мисля, че председателския съвет ще предвиди допълнителни мерки, защото този нов председателски съвет ще може да определи приоритети в бюджета. След това, четвърта точка. Вече казахме, че трябва да бъдат обединени нуждите от персонал и от човешки ресурси. Нещата трябва да е, станат по-глобални, да не се правят е, прогнози по 3-4 пъти на година. Сега, по първа точка, изпълнението на решението на председателския съвет, което беше взето преди лятната вакансия. Четири области така, какви решения са взети преди лятната вакансия? Първо, на последното си заседание преди изборите, председателите решиха да отпуснат средства за Европейски дом за европейска история за 2014 година. Защо 2014? Защото знаем, че това е, е, е годишнина от началото на Първата световна война и за това решихме, че ще бъде е, подходящо да отбележим е, тази тъжна годишнина. И с е, бюджетната комисия председателския съвет реши е, в сграда Истман която е близо до, до, до, до нашата сграда, може е, тези, е, този дом да бъде настанен за срок от 99 години. Не знаем какво ще стане след 99 години, така че решението е практично. Можем да използваме сградата Истман 99 години. Е, трябва, разбира се, да се организира архитектурен конкурс на много високо ниво защото е, е, качеството на архитектурата ще определи качеството на използването на сградата и за това е, трябва да се вземат е, първите марки, мерки, е, свързани с персонала. И за 2010 година сме предвидили 1,5 милиона евро. Е, Е, после е, организирахме нещо като аукцион с куратори. Има и научен съвет с представители, например, на Полша, господин Буречек. Това е много важно за бюджетната комисия, защото е, бюджетната комисия трябва да се увери в историческите корени на подобна инициатива. Понякога политическите доводи са деликатни и заради това историческата обосновка трябва да бъде много сериозна. Е, втора точка, е, е, по което е взето решение, Центъра за посетители. Центъра за посетители трябва да бъде открит през първото полугодие на 2010 година и ще трябват средства. Средства за инфраструктура, къде да, да, да бъде разположена тя. На второ място, в този център за посетители трябва да има едно удобно пространство е, е, с удобни часове за посетителите, не само през работното време, но и през уикенда да бъде отворен този център. Т.е. ще трябва допълнителни средства за да може да не искаме твърде много от хората, които ще работят там, е, трябва и да им се плаща. Е, имаме е, трета, сега една трета област. Трета област. Сградите. Сградите и поддръжката на сградите. И три мерки са предложени. Първо, имаме резервни средства в рамките на 20 милиона. Първо, за ремонт на сградата Конрад Аденауер ремонта трябва да започне. Не трябва да натрупваме дефицити. Трябва да са на лице средствата. Трябва средства да са на лице. Щом получим средствата, трябва веднага да се разплащаме, за да не се натрупват дългове трябва да се предвидят и възможности за закупуване на сгради. Бюджетната комисия беше съгласна за закупуване на сгради, особено в чужбина или извън е, нашите сгради. И щом е, е възникне благоприятна възможност, не трябва да я пропускаме. И е, освен това, на трето място, е, трябва е, особено много да се грижим за поддръжката на сградите. имахме много хубаво предупреждение миналата година, когато се срути част от тавана в сградата в Страсбург. Една част от сградите са нови, но части от сградите са по-стари и тези по-стари части трябва да се поддържат. В противен случай тези сгради се обесценяват и трябва да ги ремонтираме и за това имаме предложен план за е, ремонтиране, за ремонт на старите сгради. Е, това е свързано с е, политиката по недвижимото имущество на Европейски съюз. Сега, резервните фондове. Трябва да имаме резервни фондове за Страсбург за мерки по ремонт. И на първото заседание, което организирахте, аз бях поканен. Запознах ви е, с плановете за преустройство. Е, Председателския съвет взе положителни решения, но ако това решение не получи средства. Вече чухме, че има едно преразпределение на средствата, което става на налични средства. Наличните средства всъщност се преразпределят, така че е, не знаем до какво ще доведе това преразпределение. А, има генерални дирекции, генерална дирекция е председателство, вътрешни политики, комуникация, персонал, инфраструктура, логистика и в по-слаба степен юридическата служба. Както вече казах, има преразпределение на налични средства има преразпределение и на персонал. Вие ми казахте, че трябва е, повече персонал за политически дейности и ние решихме, че 48 е, лица, специалисти лингвисти ще бъдат препратени към външен секретариат и към депутатите е, в работата им като законодатели. Ние е, насърчихме това предложение. Е, има три искания за назначения в областта на охраната. Имаме и а, е, места за директори и, за, за, и в инфраструктурата също има нови назначения. Инфраструктура и логистика също има нови назначения. Те са абсолютно необходими в областта на новите проекти, професионално придружаване. Това е необходимо в Люксембург. И сега, трета, е, трета ос, е, как да се адаптираме след европейските избори няколко цифри. Имаше краен срок, 13 август. 33 депутата решиха да предпочитат националната система и гласуваха против е, системата за статута европейски депутат. 33 депутата са по-малко от 10% е, е, от депутатите, които имат право на избор така че повече от 90% не решиха да гласуват за пакета, пакета в който се включва статута на депутатите и мерките за изпълнение, мерки, които са взети от председателския съвет. 90% от депутатите гласуваха за тази система. Цифрата е на лице, знае се колко трябва да плаща парламента, и е, колко ще трябва да е, плащат различните страни. И можем да запоставим цифрите и тогава вече настъпи голяма промяна, по-голяма от предвидената. За депутатите бяхме решили, че ще има 382 депутата. Те са 412, защото има депутати, които не са преизбрани. Е, трябва преходни е, услуги да им бъдат оказани и трябва да се адаптираме. Освен това, има споразумение на Европейската комисия във връзка с, с здравните осигуровки и е, тук трябва да се преразгледат цифрите, но като цяло може да се каже, че има по-малко разходи. 1,8 по-малко разходи, 1,8 милиона по-малко от е, първоначалните предвиждания. Е, няма да е, търсим допълнителни средства, а по-скоро за економии, защото разходите се оказва, че ще бъдат с 1,8 милиона по-малко. Сега, за договорите, които са предвидени, Опитът показва, че до края на годината трябва да бъдат подписани 750 договора, а вече са подписани повече от 1000 договора с сътрудници. И то по силата на новия статут. Трябваше да го очакваме. Това показва, че за доста депутати има доста сътрудници това е хубаво, но вторичният ефект е, че това ще ни струва малко повече пари, но все пак този статут на сътрудниците е много популярен в момента. Е, повече от хиляда договора вече бяха подписани и това далеч не е всичко. Далеч не е всичко. За сигурността, за охраната, и тук трябва да имаме е, адаптации е, спрямо 2009 година заради е, Брюксел ще имаме търк, който ще се организира, използването на сградите и допълнителни разходи по е, е, съдебни дела, е, по съдебни дела, защото ние бяхме на съд в Страсбург сградите. И, е, е, третия пакет новите ударения. Тук трябва да бъде много предпазлив е, защото е, сигурно това ще бъде тема за следващо заседание на председателския съвет и тогава ще се определят приоритети и може би ще решат това да се впише в бюджета за 2011 година. Е, трябва да се увеличат, да се предвиди увеличение на разходите. Е, след европейските избори и е, защото е, е, трябва да има повече средства за фундации и за политически партии. и за това аз ще предложа на председателски съвет една много важна мярка. Използвам случая да я рекламирам. Ще е, предложа на председателски съвет на длъжности АД7, АД9, които трябва да бъдат оценени по-високо, за да се организират вътрешни конкурси за лица, които са назначени по силата на новия статут след 2009 година. Европейския парламент реши да провежда изключително предпазлива политика по назначаване Парламента каза, нека първо да опознаем сътрудниците, нека първо да докажат на какво са способни и после ще ги е, издигнем. Обаче някои от тях са работили повече от 5 години, познаваме ги, трябва да им се е, даде някакъв шанс, Особено за страните, които влязоха в Европейския съюз 2004 година, трябва да им се даде възможност да вземат високи длъжности, да поемат по голючи отговорности и Европейския парламент беше много по-предпазлив от комисията и от съвета. Обаче настъпи момента да направим един жест към тези, които действително се изявиха. Нека да ги насърчим в тяхното професионално развитие и ако е, има вътрешен конкурс за АД9 и е, този, който спечели този конкурс, може да бъде назначен за е, шеф дюните. И мисля, че тези хора съвсем заслужено биха взели ръководна длъжност. Е, така, на председателски съвет говорим за 10 милиона. Вие ме питате какво е това. Аз ви казвам, това са новите приоритети. Е, в крайна сметка, е, председателския съвет ще реши. Ако този председателски съвет има така известно време да, се, да, да, да, да, да задейства, той трябва обаче да получи и финансови средства, за прилагане на инициативите си. Е, Председателския съвет се събира на 5 и 6 октомври. Надявам се тогава да е, е, лансираме тези инициативи. Искам да сме гъвкави. Сега за персонала, новите длъжности преструктуриране, управление на сградите. Имаше едно първоначално желание на времето. Е, първо е, се реши това да не става на два етапа, а на първо четене, когато станат известни желанията на всички, но трябва да сме критични. Е, необходимо ли е всичко това? а, ние преразгледахме предложението и минахме от 30 на 22 и се надявам за тези 22 да получим подкрепата на вашата комисия за бюджета 2010 година. Надявам се, че ви бях полезен с обясненията. Четири категории. Първата е решенията на председателския съвет по пера Второ, адаптации след европейските избори. Трето, най-новите акценти за председателския съвет. И на четвърто място пакета персонал, пакета личен състав. Сега трябва да обсъдим тези четири части. Отново повтарям, председателския съвет а, имаше положителна реакция. Надяваме се на 7 октомври да решим и да проведем качествена дискусия с вас. Благодаря, Благодаря ви, господин генерален секретар, за това изчерпателно изказване в а, сред документите имате и един документ, който е бил обсъждан вчера от бюрото, както стана ясно. Бюрото все още не е взело окончателно решение и това, което ни бе изложено от заместник председател Питела и генералния секретар, това са първоначалните предложения на бюрото в областта на бюджет. За новите ни колеги. Трябва да ви кажа, че вашите предшественици бяха магиосници. Създадаха една система за финансиране, са парлам... депутатите, които позволиха да стане така, че а, нашите депут, депут, депутати казваха, гласувайте за мен, а не за някой млад, защото така няма да дигаме данъците. Но ако изберете нов млад депутат, той ще струва по-скъпо на Европейския парламент и съответно ще трябва да се увеличат данъците за това. А мен така ме избраха, за това ме избраха, де. Така че, <laughs> но мога да ви кажа, че за тези, които бяха вече в парламента, тя е, това е една много изработена система. Сам... това го дължим на италианците. Те имат достатъчно въображение и могат да измислят подобно нещо. Хелга, господин Фернандес, господин Пъртас и докладчика. Докладчика е на първо място, господин Манкас, имате думата. Дякуем за слово, пан председа. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин председател за, и, и господин генерален секретар за това, което представихте пред нас. Първо във връзка с процедурата. Ами това е изборна година и трябва да работим с по-скорени темпове. А през май тази година беше одобрен бюджет. Ако трябва нещо да променяме, трябва да сме сигурни, че до 9 септември ще сме готови с измененията. Как може да се направи това? Чрез писмо писмото става важно, когато бъде прието от бюрото на парламента и след това бъде върнато за а, дискусия в нашата комисия. Вчера получихме от секретаря а, текста, на това писмо, но трябва да кажа, че никой от нас не знае каква ще е окончателната позиция на бюрото. Мисля, че трябва да се върнем на писмото след заседанието на бюрото следващата седмица. И така да припомня на колегите. 9 септември е датата, която трябва да се помни. Това е крайната дата. И бюрото трябва да се да проведе заседанието си на 7 или 8 септември. И се радвам да чуя, че ще има такова заседание на 7. Господин председател, искам да ви припомня, че на 5 май членове на Европейския парламент приеха много ясно мнение, казвайки, че такива писма трябва да са инструмент, който да се ползва при неочаквани събития или някакви допълнени изменения в последния момент. Господин Бъргър, който водеше нашата комисия, предупреди, че не трябва да се формализират отношенията между бюрото и комисията, за да не се формализират отношенията. Но, както вече казах, тази година е специална година. Тя е година на избори. Графика е някакси разпръснат и се надявам и неорганизиран е добре. Надявам се, че следващите години от нашия мандат ще работим доста по-организирано. Както знаете, аз отговарям за бюджетите на 8 институции. Говорих с Сметната палата и беше казано, че във време на криза ние трябва всички да бъдем малко по-скромни и да финансираме само най-важните дейности, които подпомагат развитието на сърцевината на Европейския съюз. Мисля, че ще бъде по-лесно за докладчика да преговаря с представители на другите институции, ако може да използва своята институция като пример. Разбира се, ако институцията му а, се държи така, както всички очакват. Благодаря ви много. Словашка мъдрост, която трябва да се превърне в общоевропейска мъдрост. Сега, още трима души искат да вземат думата. Хелга на първо място. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Манга, за вашето подробно изказване. Радвам се, че наистина ни предоставихте тази информация още днес, защото тя е изваредно полезна. А, искам да задам два въпроса. Те са, може и малко специфично немски, но за нас те са важни. Миналата година през пресата много на широко обсъди решението или липсата на решение на Йолайнен. Авторите на а, статията казаха, че не разполагат с информация колко депутати искат да променят статута си, да приемат новия статут. А, така че исках да знам, имаш информацията била ли е дадена или не е била дадена. Второ, а, що се отнася до новия статут? А, а, има, може би, някакви проблеми с, а, да речеме, пенсиите на бивши министри и така нататък. Господин Невеля, вие познавате ли, знаете ли всички тези проблеми, защото доколкото разбирам имаш известни а, празноти, вакуум в регламента. Кой отговаря за това и нещата ще бъдат ли решени? Господин Фернандес. Благодаря на всички. Бих искаха да изразя едно лично мнение. Лично мнение, което може би ще даде така малко доп, допълнително съдържание за размишление. В бюджет, бюджета трябва да има един а, искат да има една постоянна сума. Тази постоянна сума трябва да бъде винаги една и съща и тя трябва да бъде индексирана в зависимост от увеличението на цените, примерно на електричеството и така нататък. И да има индексиране за различните програми, различните мерки, като за всяка програма, всяка мерка бъде определена точна, ясност сума, като в края на годината се направи едно, една оценка на проведения план или на проведената мерка и да се види какви са резултатите. По този начин струва ми се, че наистина ще се доближиме повече до нашите е, граждани. Ще спечелиме доверието на нашите е, граждани. Защото не забравяйте, че избирателната активност е, и на тези избори доказа, че нашите действия не са били достатъчно ефективни, т.е. не се получи това, което очакваме. Е, разбира се, винаги е лесно да хвърляме цифри и по този начин да имаме едно популистко отношение. Разбира се, сега някой може да предложи всички депутати да идват на работа с велосипеди, за да се намалят емисиите за цел 2 Разбира се, медиите ще ни подкрепят и нашите съграждани ще бъдат много доволни, но с това въобще няма да решим економическата гриза. И това са просто ще бъдат едни така хвърлени във въздуха, не несериозни предложения. Какво искаме ние всъщност? Искаме един достатъчно достоен бюджет, като същевременно обаче бъде балансиран. И сега последния ни докладчик. Благодаря ви, господин председател. С голямо внимание проследих а, из, обясненията, изказванията на колегите, но боя се, че Като погледнем решенията, всъщност става дума за чисто политически решения, струва ми се. В проект, в проекто бюджета са, се, се, се, се, се, запис, са, запис, се, запис, са, е записано едно увеличение на а, разходите, доста по-голямо това на комисията. Същевременно обаче ми се казва, а, че трябва да се правят инвестиции. Аз съм съгласен и сигурно а, вашите предложения са добре аргументирани. Но Питам се дали всичките тези допълнителни дейности трябва да се провеждат точно през 2010 година, дали не трябва просто да изберем някои приоритети. Имам и някои други съмнения по други въпроси. Защо не е проведено изследване или, или проучване на областите, в които могат да се осъществят економии, без това да се отрази на качеството на парламентарната работа. Ще ви спомена две неща. За нашите избиратели, независимо от коя страна са те, е трудно да, да разберат че броя на депутатите е по-малък, отколкото беше в предишния мандат, а също времено отчет, отчетността на дневните и, и а, средствата за пътуване се е променила сега. А, нали вече се, а, се гледа цената записана на билета, а не се изчислява разстоянието в километри. Но, и на, но на практика какво, какво ще стане? Ще, ще стане това, че депутатите, депутатите ще получават повече пари за пътуване, отколкото получаваха преди. Тоест, нашите съграждани не могат, да, няма да могат да разберат това. Е, аз, аз самия не разбирам защо е така. Аз самия съм економист, но не разбирам защо. Но дори да не бях економист, не, не разбирам а, какви са аргументите в подкрепа на подобно решение и други, и други са, и други съмнения се пораждат в а, у нашите съграждани. Увеличават се и средствата за а, сътрудниците, за пътуването на сътрудниците. От една страна имаме по-малко депутати, а, От друга страна има намаляване на цената на роуминга. Имаме 32 депутати по-малко, а също времено цената за е, средствата за телефони, за хартия и така нататък се увеличават. Но тук е нещо не ми е ясно. Е, цифрите са тук. И струва, струва ми се, че ако има едно по-добро управление, едно по-ефективно управление, ще можем да, е, да реализираме спестяване, економики. Така че целта не е да бъдем популисти. Независимо от е, нашия, нашите политически е, пристрастия. Въпросът е да наистина да се опитаме да направим економии, да реализираме спестявания да кажем, ето на в тази област могат да се направят е, спестявания, економии и тези спестени средства могат да бъдат пренасочени към друга област. Господин генерален секретар, искате ли да отговорите на е, въпросите, които ви беха зададени от нашите колеги? Ja, herzlichen Dank. Äh, wenn das gewünscht wird, gehe ich gerne kurz auf diese Fragen ein. Да, благодаря ви. Ако искате, ще групирам тези отгоре. Първо, госпожа Трупол. Не е тайна, че 33-ма са членовете. Ние какво правим? Ние а, публикуваме списъците. И мисля, че това е съвсем разумно. Броя е ясен и публично известен. Това е още един знак, че новият статут е, се приема. Това не е тайна. И все пак няма информация, що се отнася до имената, която да се разпространява сред журналистите. Там а, направихме или сложихме границата все пак. Има разлики в отделните национални системи по отношение на това как какви пенсии ще бъдат фиксирани. Това е решение, което се взима на национално ниво. Ние не можем на общо европейско ниво да го решаваме. Зависи какво пише в съответните разпоредби в националното законодателство и как се калкулират средствата или обема на сумата, която се отпуска за пенсия. Както беше споменато, парламента винаги е давал ясно да се разбере, че 20% е лимита когато се отнася до разходи, парламентарни разходи. И не може да се отива извън този лимит. А какво става сега? Ами, че трябва да се дават повече средства за подкрепа на работата на парламента. Не, аз не искам нови хора да бъдат а, а, назначени. Не, това, което правя е, че 82 поста бяха предислоцирани и това е спестяване. Аз просто не поисках нови хора, не поисках да ми се открият нови работни места. Просто предислоцирах съществуващите служители. И това е економия. Що се отнася до пътните разходи? Това е така, тъй като в съответствие с новия статут се обхващат и част от разходите вътре в съответната им страна. Това не беше покрито в миналия статут. И ставаше въпрос, че остават за националните законодателства да го уредат. А сега за около 20 дни е възможно бюджета да покрие вътрешните пътувания. Това не е повече пътуване или по-дълги разстояния, просто същото разстояние, но до известна степен поето от бюджет. Господин Алваро, имате думата. Искам да задам един въпрос въпрос, който ми се струва важен. Не знам дали в останалите държави членки нещата стоят по същия начин, но е, все пак е, дневните разходи е, са права в Европейския съюз, които се налагат и в фискален план. Въпросът ми е, държавите членки транспонирали ли са това в тяхното данъчно право? отличен опит знам, че непрекъснато трябва да плащам данъци в Германия, при положение, че е, има европейска разпоредба. Пак ли немците са изключени или нещата са същите на други места? Е, преди е, е генералния секретар искам да ви кажа, че във Франция е същото. Е, Френския е, министр на бюджета ни уведоми, че ще трябва да продължим да плащаме данъци във Франция съобразно френските ставки. Но, естествено, данъците, които са ни удържани в Брюксел, е, в рамките на е, общностното, е, общностните данъци ще бъдат приспаднати от данъците, които ще плащаме във Франция. Не знам, не знам дали по този начин се спазва общностното право трябва да се обсъди въпроса и евентуално да обжалваме решението на Френското министерство пред Европейския съд. Но трябва да се види доколко е целесъобразно европейските депутати да се мобилизират, за да плащат по-низки данъци в родината си. Всяка група трябва сама да решава. Но от чисто юридическа гледна точка давам думата на господин генералния секретар. Да, е, ще отговоря на въпроса. Прави се споразумение, е, прави се съпоставка е, между данъчния правилник на Европейския съюз и данъчните правилници на държавите членки. Специално за случая с Германия искам да отговоря писменно след заседанието, за да се допитам до сътрудници, които да дадат по-подробен разговор. Да, особено отговора ще дойде след федералните избори в Германия. И така, скъпи приятели, много ви благодаря. Благодаря господин заместник председател, благодаря господин генерален секретар, господа докладчици, скъпи колеги. Закривам заседанието. Утре продължаваме 9 часа. Е, обаче в тази зала трябва да останат координатори